Good morning. I will speak in Spanish. Те не смятам да продаводя заседанието на испански. Bueno, vamos a abrir la sesión. Добър ден, уважаеми колеги. Нека офи официално да открием заседанието по е, член 14.1 от нашия правилник за работа. Поемам председателството тъй като настоящия председател не присъства и така започваме с избор на председател, както и неговите четирима заместници по член 243 от правилника за работата. А, информиран са от подгласниците, които ще гласуват. А ако има промени, политическите групи да информират съответно отговарящите за заседните. Дали имаме кворум по член 208 от, дневни, от правилника, това трябва да са една четвърт от присъстващите, от членовете от общо 19. Сега кандидатите за председателския пост. Искам да припомня, че и за издигане на кандидатът три може е, да се застъпи политическа група или една четвърт от кандидатите. Господин Мак Алистър е предложен. Благодаря, е, господин Предайма думата. Благодаря. Нашата политическа група издига това, тази кандидатура, но преди всичко искам да изкажа благодарност на нашия председател на комисията е, е, Елмар Брок е, за свършената до сега работа. За жалост той днес не е сред нас, но независимо от това, аз искам да му изкажа благодарност не само за това, че така решително водеше нашата комисия през тези две и половина години, но изключителната му активност. Той е в тази изграда от 1980 година. Неговия начин, поведение, начин на работа са ни изключително скъпи за всички нас. Предлагам да изразим своята благодарност с аплодисменти. Euh, а сега и нашата, нашето предложение на политическата ни група за е, председател. Това е Дейвид МакАлистър. Това е наш колега, който работи в Европейския парламент от 1988 година в националния парламент, а сега от 2014 година работи в Европейския парламент. Той е интелигентен политик с, силна, силно привързан към духа на Европа и работи в нашата комисия. Надявам се, че той ще ръководи чудесно нашата, нашата комисия през следващите две и половина години. Благодаря. Председателят, благодаря. Искам да попитам Дейвид Макалистър. Съгласен ли сте кандидатурата ви да бъде издигната? Да, благодаря. Е отговора на Дейвид Макалистър, председателят. Кандидатът отговаря на изискванията е, и подал е декла, представил е декларация за финансови интереси. Има ли други кандидати? Не. Очевидно за това предлагам да го изберем чрез акламации. И ето сега вече можете да поемете председателството. Уважаеми колеги, преди всичко изказвам сърдечна благодарност за проявеното към мен доверие. За мен това е особена чест чест да ръководя тази комисия през следващите две и половина година. Благодаря за единната подкрепа и е, е, искам първо да кажа няколко думи на лична благодарност към Елмар Брок, който е, не присъства тук, тъй като присъства на поклонението пред бившия починалия германски президент Роман Херцог. Разговори, разговаря вчера с него. Той е доен в парламента от 37 години, работи тук и ще продължи, разбира се, да работи, като и в бъдеще ще ни подкрепя със своя опит. Искам да уверя всички членове на комисията, че извън политическите пристрастия ще работя за успеха на нашата комисия. Обръщам се към всички координатори, но не само към тях, към всички наши членове. Ако имате предложения, въпроси, критики, можете винаги да се обърнете пряко към мен, към моите заместници или секретарията. Ще положим усилия да постигнем разумно решение, за да продължим да работим. Още веднъж благодаря за доверието, благодаря и на моята политическа група е НП за, за издигната ми кандидатура. С секретарията се разбрахме от практически съображения ще водя заседанията на английски. Това ще опрости живота на всички и за това сега ще продължа на английски. Драги колеги, до предошли на следващата точка на дневния ред. Трябва да изберем първи заместник председател отново трябва да попитам, струва ми се, дали политическите групи имат кандидатури, които искат да изля... издигнат. Заповядайте. Much, Благодаря, господин председателю. Моят добър колега Андес Вистесън е, от Дания е нашата кандидатура. Той притежава отлични качества да изпълни тази длъжност. Затова аз го предлагам. Благодаря. А в... има ли и други предложения и номинати... номинации? Очевидно не. Тъй като вие сте наш нов колега в комисията. Може би ще желаете да се представите накратко. Имате думата. Благодаря за издигнатата ми кандидатура. Аз съм нов във вашата комисия, но с радост очаквам да работя с вас и ще се опитам в отсъствие на председателя да бъда коректен председателстващ на нашите заседания и се надявам да бъда полезен на всички вас в предстоящата ни дейност. Благодаря. Господин Макалистър, благодаря. Искам да предложа да гласуваме. Кой е съгласен? Е, или добре предпочитате с акламации да потвърдим кандидатурата му, нека бъде така, да го приветстваме. В такъв случай ще ви помоля да заповядате на президиума. И продължаваме с избор на втори заместник председател. Отново се обръщам към работните групи за номинации. Имате думата. Благодаря на е, нашата политическа група. ЕГОНЖ предлага колегата Хавиер Кусо. Той се ползва с доверието на нашата политическа група и през изминалите две и половина години работи много компетентно, изпълни длъжността си по начин, който буди доверие. Можем да разчитаме на него. Затова моля комисията да потвърди неговата кандидатура или неговия избор за втори заместник председател. Председателят, благодаря госпожо Лозинг. мисля, че отново можем да приемем чрез е, акламации моля, дайте израз на подкрепата си. Няма възражения, няма въздържали се и така честито. И стигаме до избора на трети заместник-председател. Е, господин Флекенштайн, благодаря господин председател. Анди Крис е нашата нашето предложение е, колегата вдясно от мен е, не е непознат в нашата комисия и се отнася извънредно сериозно е, към политиката като председател на Комисията за сътрудничество с Молдова. В много, работи в много области и то по начин, който буди доверие. Това е нашето предложение. Председателят, благодаря господин Флекенштайн. Има ли други предложения? Не виждам възражения, нека с акламации потвърдим и избора на нашия трети заместник-председател. На вас също на добър час и стигаме до избора на четвъртия заместник-председател. Моля за предложения. Кристиан Бреда. Благодаря. Нашата политическа група предлага колегите. Е, нашата колежка Дубровка Шуица, тя вече е била заместник-председател на нашата комисия, има дългогодишен опит, отдавна е, стар член, е, да бих казал стар, казва съседа му, но отдавнашен е член на нашата комисия, жена с опит. Председателят благодаря. Други предложения има ли? Очевидно не. Е, така че кой подкрепя Добравка Шуица? Добре, поздравления и честито и на нея и на добър час в взаимодействието ни. Сега, уважаеми колеги, е, е, имате думата. Благодаря. След 10 години работа като заместник председател на АФЕТ искам да изкажа своята благодарност. Чувствам се удостоен с висока чест. За мен бе висока чест да заемам този пост. пост. Надявам се, че е било и приятно да работим заедно. Благодаря още веднъж. Right. We're at the е, и така в, стигаме до края на първата част на нашата е, на нашето заседание. Ще продължим след 7 минути в 9.30 заедно с Деве и Колис. И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

Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would now like to begin our... Госпожи и господа, драги колеги, искам сега да започнем редовното заседание, е, което е всъщност заседание на две комисии. Комисията по външни работи и е, е, Комисията по въпросите на развитието. Добре дошла на нашата колега, председателя на другата комисия, госпожа Линда Макаван. Нека приемем дневния ред. Имате ли коментари по него? Не. Значи той е прият. Преди да стигнем до втора точка, ще направя е, едно съобщение. Колеги от АФЕТ, имайте предвид, че утре ще има извънредно заседание на делегацията в Парламентарната асамблея с Латинска Америка във връзка с Луис Алмагро който е генерален секретар на Организацията на Американските държави. Всички колеги от АФЕД са поканени. Заседанието ще се проведе утре от 5 до 6 часа в сградата Алтиеро Спинели, зала 1Е2. Е Втора точка. Движенията на беженците и мигрантите е ролята на действията във външната сфера на Европейския съюз. Изключително навременна е тази тема. 547 са измененията внесени в е, доклада по тази изключително важна е, тема. Е, изключително голям е броят и на съгласуваните компромиси. На 21 януари след обед ще бъде гласуването, то ще бъде проведено в Брюксел. Ако сте съгласна, госпожо Макаван, на сега мога да дам думата на съдокладчиците по този доклад. Елена Валенсиано и Агустин Диас Демера Гарсия. Кой желая да започне? Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Добре е, дошъл и поздравления за избора ви като председател на нашата комисия. И така. Това е последното разглеждане на нашия доклад. Той е съвместен доклад, върху който работят комисиите АФЕТ и ДЕВЕ. Първо и преди всичко бих желала да изразя Голямата си благодарност към господин Диас Демера, колегата ни от Комисията по въпросите на регионалното развитие, за прекрасното сътрудничество, на което се радвахме в контекста на работата ни, на основание член 55 от правилника за дейността. Както знаете, понякога сътрудничеството между комисиите може да бъде кошмарно. Тук обаче бе обратното. Прекрасно бе сътрудничеството между двете комисии. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка. И е, Прекрасното ни сътрудничество означава, че ние ще постигнем много е, обширен консенсус по много важна тема, което означава, че парламентът ще излъчи много ясно, недвусмислено и категорично послание. По първия проект е, получихме около 550 изменения и докладчиците в Сянка и съдокладчикът е, положиха големи усилия да получим е, съгласие, да постигнем съгласие по голям брой изменения. Имаме 37 е, компромисни изменения. Сега в текста вече има 230 изменения, общо от които 37 компромиси. Президенте аборда Последното ни заседание бе техническо с докладчиците Сянка. Господин председател, докладът е посветен на външнополитическите аспекти, е, в които се наблюдава много сериозен дефицит на нашата общност на политика. Политика mucho más compleja y que tiene que tener en cuenta también la acción exterior con el diseño de lo que se ha denominado. По този начин, е, чрез този доклад ще можем да доизградим политиката в нейната пълнота. Сега имаме нови партньорства, миграционния компакт. Целта е да се преодолеят недостатъците в съществуващото положение. Така или иначе трябва да вървим по този път. Знаем, че е трудно да се координират всички усилия и действия, които се предприемат от страна на комисията и други институции по отношение на съвет който дипломатично казано е доста нечувствителен и не се отнася особено разумно към тази криза. Тук искам да спомена някои идеи, които наистина ще допринесат е, за ясната позиция на парламента. Това става ясно и от компромисните предложения. Първо става въпрос за човешкото достоинство, независимо от това дали става за кандидати за обежище или иммигранти. В никакъв случай достоинството им не бива да бъде на второ място. Необходима е промяна в мисленето и говоренето, за да стане ясно, че миграцията не е заплаха, а шанс за двете страни, както за бежанците, така и за приемащите страни. Ние като демократи непрекъснато трябва да повтаряме това и да се борим с ширщата се ксенофобия. Миграционната политика трябва да дава отговор на въпросите, свързани с причините за явлението бежанци. Сътрудничеството с трети страни така или иначе е необходимо. Освен това, трябва непременно да се борим с трафикантите а, и е, за да спестим мъките на хора, които нямат какво друго да губят, освен собствения си живот. най-добре ще се справим с този проблем, ако създадем условия за официална легална миграция. На следващо място, необходимо е да да заложим на истински съвместна миграционна политика в Европа при зачитане на основните човешки права. На следващо място Европейския съюз трябва да се върне към собствените си ценности не бива да ги нарушава, защото така се самоосъжда на провал в международен аспект. На осмо място парламентът не може да бъде изместен от процеса на вземане на решения, например във връзка с миграционния пакт, и бюджетните последствия от него. Това са основните послания, които искаме да излъчим. Всички политически групи, които работиха по този доклад, подкрепят тези послания. Има и няколко така, изключения, свързани с по-сложни случаи, като например Турция и Афганистан. Мисля, че трябва да стане ясно, че парламентът е доста скептичен по отношение на тази нова тенденция на сключване на договорености като тази с Турция. Говори се за нещо подобно с Либия, нещо, което парламента няма да приглътне тук така. Според нас парламентът в най-близко бъдеще трябва да бъде включен в договарянето на различни споразумения с трети страни. Това е рамката, която трябва, в която трябва да се води миграционната политика за бъдеще. Няма да губя повече време. Благодаря на всички за изключително конструктивното сътрудничество, за много разумните предложения. Благодаря и на секретариатите на двете комисии. Thank you. Благодаря, уважаема колега. И сега нашия съдокладчик, господин Диас Демера. А, благодаря, господин председател. Няма да говоря дълго, но има няколко неща, които не мога да премълча. Искам да подчертая значението на това споразумение. Благодарение на член 55 имах възможност да се запозная с госпожа Валенсиано и да я опозная като уважаван политик и човек, с който можеш да стигнеш до консенсус. Благодаря, Елена, за това. Искам също да благодаря на докладчиците в Сянка, защото те много ни помогнаха да постигнем компромисите, нещо, което никак не беше лесно, а те работиха много професионално и конструктивно, както и двата секретарията на двете комисии. Разбира се, и нашите е, собствени асистенти и сътрудници. Моята политическа група подкрепя всички постигнати компромиси. Важно е, че успяхме да достигнем до консенсус заедно с политическата фракция, представлявана от Елена, която, нещо, което придава повече тежест на постигнатото, като се има предвид значението и комплексността на темата миграционни потоки и потоци и последствия от тях за Европейския съюз. Най-важното вече беше казано, ще ми позволите да наблегна на някои моменти. Например, необходимостта от създаване на връзка между мобилност и солидарност. Защото това е ключът към предприемането на всички от тези мерки, които ние предлагаме. Освен това има пряка връзка между миграцията и развитието. Това никой не може да отрече. от съществено е, значение е да говорим за хуманитарна помощ, въпроси свързани с равенството между половете и отношение към групи в неравностойно положение. Всичко това влиза в нашия доклад и е много добре, че е така, още повече, че е в хармония с онова, което се прави от Върховния комисарят за беженците на ОНЕ. много е важно да сме наясно за какво говорим тук. Безспорно е, че а, измененията на климата също играят а, отрицателна роля за явлението, за което си говорим. Има скептици по отношение на измененията на климата. Аз бих ги нарекал а, смайващо неграмотни. А, освен да има проблеми, свързани примерно с издаването на хуманитарни визии, и други нерешени въпроси, които са свързани с причиняване или отслужняване на проблема бежанци. Примерно конфликта в Либия или споразумението, респективно неспоразумението с Турция. И в края, уважаеми дами и господа, имиграцията е право, човешко право. Ето това сме подчертали много ясно в нашия доклад. Още веднъж нека и аз да благодаря на всички за участието в изготвянето на този доклад. Иха. Uh, благодаря и на двамата колеги. Сега можем да започнем дискусията. Искам да дам думата на докладчиците в сянка. Поне онези, които присъстват, ще могат да се изкажат. Госпожа Лох Билер от групата на Зелените ще се изкаже първа. Благодаря, господин председател. Поздравление от групата на Зелените ЕФА за избирането ви за председател. Очакваме сътрудничеството си с вас. Като докладчик в Сянка искам да благодаря на съдокладчиците за прекрасния процес на преговори, в който бяха приобщени всички заинтересовани. Резултатът е много добър. Мисля, че докладът е важен и е първа стъпка, парламентът, чрез която парламентът дава своя принос за подобряване на кохерентността на усилията на Европейския съюз по отношение на миграцията, като се приобщава тематиката на правата на човека, контрола във всички външни споразумения са страните на происход и страните на транзитно преминаване. Целта е да се отстранят корените причини за миграцията чрез социално-економическо развитие. Мисля, че трябва да утвърждаваме целта развитие във всички партньорства, които сключва Европейския съюз с страни, от които има миграция. Не отдавнашните примери като например споразумението с Турция, договореностите с Афганистан или споразумението с Мали, показват, че сътрудничеството на Съюза с трети страни в областта на миграцията не е прозрачно и все повече се ориентира към предотвратяване на нередовната миграция и увеличаване на броя на върнатите лица, без да се вземат предвид съображенията, свързани с правата на човека и без изобщо да се работи за устраняване на изначалните причини за миграцията. това недостатъчно отчитане на измерението, свързано с правата на човека в сътрудничеството за управление на миграционните процеси, води до сериозни и тежки нарушения на правата на човека по отношение на мигрантите и кандидатите за статут на беженеца, а няма и контрол, чрез който да могат да бъдат отстранени нарушенията. Задължително е да признаем, че е от основно значение защитата на индивидуалните права на всички в целия процес на миграцията и да се улесни достъпът до правосъдие за мигрантите и бежанците. За тази цел е необходимо да се а, е, предвидят повече гаранции за правата на човека в сътрудничеството по въпросите на миграцията, както и повече да отчитаме миграционните процеси в механизмите за защита на правата на човека. Искам а, е, да се гарантира преди всичко парламентарен контрол, демократичен контрол върху управлението на миграцията. В официални споразумения като например съвместния път напред между Европейския съюз и Афганистан и споразумението с Турция, не бива да съзираме постоянен модел за бъдещи подобни споразумения. Европейският парламент бъдеще трябва да има много сериозен парламентарен контрол. Не следва да има механизми за неговото заобикаляне като припомняме, че развитието и сътрудничеството с цел развитие трябва да бъде насочено към изкореняване на бедността. От тук трябва да тръгнем, за да управляваме миграцията. Ще използваме този доклад, за да припомним, че единственият път напред е сътрудничеството с трети страни да изхождаме от правата на човека чрез утвърждаване на сигурността, безопасността, достоинството и като утвърждаваме отговорността, споделянето и сътрудничеството при изграждането на безопасни и редовни канали за миграция. Надяваме се, че когато обсъждаме по-задълбочено измененията, ние ще бъдем в състояние да подкрепим по-голямата част от тях. Благодаря. Благодаря, госпожо Лохбилер. Следващият ни оратор ще бъде госпожа Вержия от ГУЕ. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искала да ви поздравя за вашия избор на тази длъжност. Поднасям извиненията на колегата Мигел Урбан. Изказвам се както като представител на групата ГОЕ, така и като докладчик в комисията Либе. Ако ми позволите, благодаря на двамата са докладчици и на всички докладчици в Сянка. Намирам, че този доклад до голяма степен се вписва в последиците, сред последиците на доклада, който приехме през септември за правата на мигрантите и бежанците от трети страни. И аз съм се постарала в компромисните изменения да направя така, че да отразим доклада от септември, за да има съответствие между двата. Ще се спра на няколко елемента, които за комисията Либе са важни и не фигурират точно така, както ние бихме искали в доклада на АФЕТ. Въпросът за лицата без гражданството не е отразен в този доклад. Поне аз не го видях. Комисията Либе намира, че този въпрос е изключително важен тъй като все повече такива лица има. Това е въпрос свързан с миграционните движения, особено движенията на деца мигранти. много трудно е, е да им бъде придаден статус, когато нямат гражданство, се намират извън страната, в която са родени. Вторият въпрос, на който ще се спра е следният. Извън компромисните и изменения, трябва е, да се помисли е, за контрола, бюджетния контрол на средствата, използвани за тази политика тези въпроси е, все повече някак се изплъзват от контрола на Европейския парламент и за мен е много важно е, да се е, акцентира върху необходимостта от оценка, включително и бюджетен анализ на всички средства, използвани за цялата тази политика, включително и а, да се анализират отклоненията от добрата практика. Защото е, ако ми позволите така да се изразя, понякога е, чрез доверителния фонд се отклоняват средства от фонда за, разви... реги... за развитие. Е, трябва да спомена и въпроса на следващо място за трафика на хора. Комисията Либе смята, че подобна проблематика трябва да бъде отчитана в нашата дейност в областта на миграцията на много ранен етап. Например, операцията София ще дам като една идея. Добре е да има такива операции, обаче те не са достатъчно резултатни. Ако не се работи на ранен етап, е, трябва да бъдат задължени съответните страни да сътрудничат е, в противодействието на трафика на хора и когато се дискутира либерализирането на визовия режим, е, страните партньори трябва да бъдат задължавани да работят за противодействие на трафика. Мисля по-специално за Турция, казвам го ясно. И е, след това е, ще настоя на още нещо, което фигурира в е, доклада, но е важно да го спомена, да не се обославя развитието от други политики, защото ние трябва да знаем, че извън аспекта права на човека, в крайна сметка миграцията до голяма степен е резултата на економически тенденции. Не бива да използваме механизмите, с които разполагаме за превратни цели. Благодаря. Господин Лопес има думата. Э, Благодаря, господин председател. Искам първо да ви поздравя, да ви честитя избирането за председател на комисията и да благодаря на двамата съдокладчици за свършената работа, за желанието да постигнат компромис и да завършат този изключително важен доклад на тема, която занимава обществеността много живо най-вече съм доволен от това, че се набляга на зачитането на човешките права, на възможностите, на създаването на възможности за легална миграция и на ценностите на Европейския съюз, включително и в хуманитарната област. Нека да кажа само това, което не чух до сега да да се споменава. Първо, споразуменията с Турция и Афганистан. Защо трябва да се занимаваме с тях? Първо, защото те не съответстват на логиката на нашата общност и се изплъзват от контрола на нашия парламент. Ние дори не знаем на каква законова база е сключена договора с Турция и каква е логиката, какъв е замисъла на този договор. Още повече, че той представлява опасен прецедент. Не бива да забравяме това. Същото се отнася и до договора с Афганистан. А, освен това, тук се предвижда възможност само за индивидуални връщания на лица, а не за масови връщания. На второ място искам да изтъкна общата перспектива на този доклад – в връзка с, с бъдещето значение на човешките миграционни потоци. Важно е, че се разглежда миграцията като възможност и шанс. Тук искам да подчертая един от елементите, за който вече стана дума, а именно а, измененията на климата като причина за бежански потоци. Все повече страни ще се сблъскват с проблеми вследствие на измененията на климата, примерно в Северна Африка, нещо, което прокужда хората от родните им места. Освен това, трябва да мислим трезво – историята на тези, на решаването на тези проблеми в Европейския съюз е история на европейските провали. Нека да не се лъжем. Трябва да направим рязка промяна в това отношение. Винаги в политиката на съседство сме залагали на силата на онова, което излъчва Европейския съюз. Искали сме да насаждаме, да изнасяме демокрация и зачитане на човешки права в страните, с които работим. Такива неща сега не могат да се говорят без да се изчервим защото наистина е крайно време да преосмислим а, политиката към тези страни. Господин Вайгъл, благодаря господин председател. Аз също искам да ви поздравя с новата отговорност, която ви беше а, за новата отговорност, която ви беше възложена. Продължавам на словенски. Поручили, о которых се поговарямо, е... Докладите, за които говорим днес, са доказателство за това, че съзнаваме колко е важен проблемът и колко дълго ще продължи да бъде на лице той. За това трябва да се ориентираме към по-активен подход, към по-различен мироглед, тъй като се намираме на нов етап, нов етап за нашата комисия с, по външни работи. Искам да подчертая, че всички проблеми, свързани с миграцията, трябва да се разглеждат в причинно-следствена връзка помежду им което означава, че трябва да инвестираме повече в мирната политика и политиката за мирно разрешаване на конфликти. Друга политика, политика легитимираща насилието, политика легитимираща завоеванията и присвояването, доведе до проблема миграция днес – и то проблем, който се измерва с, а, от порядъка на милиони. Знаете какво се чува от Вашингтон по този въпрос, заливани лавина от новини, които никак не могат да ни зарадват. Да, наистина в този доклад се подчертава задължението за сътрудничество между държавите, както в рамките на Европейския съюз, така и между службите и отделните инстанции, които са отговорни за контрол и управлението на миграционните потоци. Както всички знаем, в миналото това сътрудничество бе недостатъчно. Тук ще подчертая, че би трябвало да увеличим доста повече подпомагането на държави, които поемат основния товар от миграционните потоци. Тук говоря за е, страните от бившия Балкански, бившето Балканско трасе, което още си е трасе, но и за Йордания и Ливан. Не можем да се примиряваме с телевизионни кадри, показващи страданието на тези хора. Тук ще се присъединя към колегите, които подчертаха, че мигрантите, кандидатите за обежище, бежанците са хора, които притежават а, човешки права на базата на, международно на международното право. Ние не можем да им отнемем тези права защото в противен случай бихме се отказали от цивилизационните си принципи. You, Благодаря, господин Вайгъл. Господин Шафхаузер има думата. Държа също е, да, макар и по изключение, да, да поднеса поздравления към всички нас. Надявам се, че вие в качеството като председател е, ще подходите ре, е, реалистично към новата обстановка в е, е, САЩ е, и също и по отношение на това, което наричаме популизъм, не е нищо друго, освен гласа на хората, оплашени от глобализацията и които се страхуват, че това ще ги засипе. И в моята страна това са 60% от населението. Понякога не разпознаваме, не дочуваме гласа на народа и тогава се налага гласа народа наистина да се вдигне, не само на гласа. Ще започна с положителните неща. Първо, хубаво е, че смятам, че трябва да сме наясно, че иммиграцията е, е, може да бъде разрешена с един вид план Маршал за развитието. Ние трябва да се справим с границите национални и международни, но това ще бъде напразно, ако не създадем истична програма, истинска програма за сигурност и развитие. Говоря и за Африка, и за другите страни. И освен това, въжделенията на хората е да си останат в къщи. И е, е, е, що се отнася до елитите, е, те се стремят към, водят до обедняване на различните страни. Трябва да сторим така, че хората да могат да се развиват, да просперират в собствените си страни, така че трябва да преустановим тези интервенции, които водят до дестабилизация на света около нас, на времето в Ирак, напоследък в Либия или в Сирия. Всичко това създава едни ситуации, които са резултат от нашите действия и които ние не можем да овладеем без съответна програма за развитие и сигурност. Е, един истински е, нов път, New Deal, план Маршал, който трябва да развием с компетентните органи. Що се отнася до управлението на границите, нека припомня, че Великобритания предпочете твърдия е, Брексит, за да защити граници границите си, защото това е, нещата опира до защита на човешките права. Вярвам го, разбирате. За нас във Франция това е въпрос не подлежащ на обсъждане за нашето движение, но нещата отиват по-далече. Не можем да подминаваме въжделенията на хората. И един втори елемент – справедливостта. Когато предградията, населени предимно с иммигранти, с 50% безработица и това е израз на изключителна несправедливост прямо иммигрантите, които са безработица. Ние приемаме нови хора. И хора, които вече второ поколение не се чувстват приети в обществото. Те вече гласуват а, е, за, на моята партия. Заповядайте в те, с мене в тези предградия. Те гласуват за Фрон Национал. Така че нещата опират до справедливост. Не можем да продължаваме да подминаваме тази реалност. Надявам се, че вие ще подходите сериозно, че ще изготвите сериозна програма за развитие, че ще отчетете тази този момент на справедливост и че съответните служби, включително службата за външна дейност, ще предприемат необходимото, особено, що се отнася на инструментите адхок, които трябва да се прилагат незабавно, защото тръгнем ли по процедурата, говорим за Субсахарска Африка, там да, Даеш вече действа. Налага се да действаме бързо. Налага и нуждаем се от специални инструменти за бързо действие. Прощавайте, че бях толкова пространен, господин председател, и благодаря за търпението. Председателят, благодаря господин Шафхаузър. Сега от Дев, господин Гаврило от комисията ДЕВЕ, който е докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Дългите изказвания, които понякога действително са прегледно продължителни, все пак понякога са полезни, защото изясняват нещата. Последното изказване ясно показва колко е важно парламентът да приеме този доклад. И то да го приеме е по начина, по който го подкрепя мнозинството, както беше многократно подчертано и в комисията ДЕВЕ. Аз като докладчик в Сянка искам да изразя подкрепата си към докладчиците, към съдокладчиците от името на комисията ДЕВЕ и а, на подкомисията по човешките права, защото наистина авторите са свършили чудесна работа. Докладът трябва да бъде прият, защото съдържа изключително важни елементи и принципи. Подчертавам, че това не е единствено позицията на комисията ДЕВЕ или на подкомисията по човешките права. Не, това е позиция на подавляващото мнозинство в този парламент. Интернационалес е, Знаете колко много се говори за е, отговорността по отношение на миграцията. Докладът съдържа някои моменти, които си заслужава да бъдат е, дебело подчертани. Първо, реакцията на една действителност, която никак няма да е временна – Става въпрос за модел на поведение, с който ще си имаме работа, вероятно, не само през следващите години, а и през следващите десетилетия. Т.е. необходими са дългосрочни решения. Не е достатъчно да се намират аварийни решения за някаква краткотрайна криза и да си въобразяваме, че нещата ще се разминат. Напротив, Европейският съюз трябва да е много дълновиден в този случай и да координира своите усилия в търсене на трайни решения. Изграждането на стени не е такова устойчиво решение. Напротив, това е неприемливо решение от гледна точка на човешките права. Но същевременно е и контрарешение. Стената е безполезна мярка. Историята е доказала, че такива феномени постоянно се появяват и изчезват и е показала, че са по-разумни по-различните отговори. Важно е да не изоставяме сами онези страни, които понасят основната тежест от миграционните потоци. Това е важно първо както от морална гледна точка, така и от стратегическа гледна точка за Европейския съюз. От морална, етична гледна точка – е важно, защото има страни, които приемат е, бежанци, които по брой в пъти превъзхождат собственото им население, например Ливан, Йордания. По-големият процент от намиращите се там хора всъщност не са местни. Така че от етична гледна точка е важно да помогнем на тези страни, но и от стратегическа гледна точка е не по-малко важно. Защото само чрез енергични мерки в тези страни можем да контролираме бежанските потоци, т.е. да създадем геостратегическо равновесие в управлението на бежанците, бежанските потоци. Като докладчик в сянка искам да добавя, че подкрепям всичко, което беше казано за създаването на възможности за легална имиграция, за издаване на хуманитарни визи. Това е част от решението на въпроса с бежанците. в изказванията на преждеговорившите. Вече беше споменато, че съществуват международни споразумения, по които Европейският съюз е страна, например споразумения за сътрудничество за развитие и те трябва да се спазват. Необходимо е Европейският съюз да уважава и зачита човешките права, независимо от това къде и кога се случва това. Тоест не е достатъчно да настояваме за защита на човешките права в страните, с които си сътрудничим, а и в, на собствената си територия. Няколко души вече казаха, че има бежанци, които загиват заради климатичните условия. Има хиляди бежанци, които биват държани при нечовешки условия в момента. Какво по-драстично нарушение на човешките им права? Затова подкрепям позицията на парламента за оказване на натиск върху съвета и за прилагане на всички решения, взети през последните години. Е, не беше толкова отдавна споразумението от Лавалета, разпределението на квотите, за бежанците, пакта за бежанците, все мерки, които бяха е, предприяти за стабилизиране на ситуацията, защото ксенофобията няма да ни реши проблемите. Ще ги реши уважението пред човешката личност и човешкия живот и стратегическия подход на един единен Европейски съюз на фона на събитията в САЩ в момента. Благодаря, уважаеми колеги. Имаме още тези трима колеги, които са се записали. Има ли други желащи? да взема думата. Ако не, с това ще приключим е, заседанието, така че нека сега чуем господин Лиц. Благодаря, господин председател. Нека първо да ви честитя избирането на поста председател на комисията. Искам да се върна към това, което каза господин Шафхаузер от Фрон Национал. Надявам се, господин Шафхох, е, господина, че действително народът ще се събуди. Вие говорите за европейски план Маршал. Ми точно такъв ни е нужен, само че не на национално ниво, а на европейско. Вие се опитвате да убедите населението си, че нещата трябва да стават само в тесни национални рамки. Напротив, помислете за какъв популизъм става въпрос. А, иначе много се радвам на активното сътрудничество между двамата са докладчици, което, от което се роди такъв добър доклад. Действително ни трябват повече хуманитарни визи, повече легална ми, миграционна политика. А, църкви като италианската, а, която посетих, също трябва да правят нещо повече. Не само южните страни в Европа понасят основната тежест и е хубаво, че това става ясно в а, доклада. По крайбрежията, под помагат частни лица, защото Европейския съюз не може да ги финансира. Аз лично познавам такива хора и работя там. Това трябва да се промени. Политиката по отношение на миграцията е изключително важна. Помните ли, че през 2015 година приехме становище, за да покажем, че политиката по отношение на климатичните промени и миграционната политика трябва да бъдат взаимно обвързани. Ето, че отново това се превръща в основен проблем. Стана въпрос за намаляване на правомощията на Европейския е, парламент, например във връзка с Африканския фонд. Тук са ни изместили. Трябва да помислим дали да допускаме това за в бъдеще. Трябва да бъдем все по-активни. Също се отнася за договорите във връзка с миграцията. Тук трябва да има повече участие на Европейския е, парламент, за да има повече контрол върху политиката и разходите. А, сега не се говори достатъчно в доклада за ограничаването на а, причините за миграция. Припомням ви за целите на хилядолетието. Наистина трябва да ги изпълняваме, да изпълняваме климатичния пакет от Париж. Надявам се, че точно по този въпрос ще работим Особено сега, когато Малтийското председателство е превърнало темата в своя приоритет, трябва много да говорим за това. Ще има и среща на върха Г20 в Хамбург и това ще е повод за нашето послание. Благодаря. Сега господин Кузо. Eh, Благодаря, господин председателю. Вече го казах, но нека отново официално да ви поздравя с избора ви. Ще бъда кратък. В този доклад е, има положителни моменти, които трябва да подчертаем. Смятам, че е хубаво да обсъдим въпросите, свързани с разликата между бежанци и мигранти. Такава разлика има в бежанците са в положение, което дава основание е, за различно третиране, включително и по силата на международни договори, по които Европейския съюз е страна. Нека ясно го заявим. Намираме се в положение, което наистина е изключително приблизително, както след Втората световна война, казват го и от ООН. Е но същинските с това не разрешава и никой не говори за първородния грях, така да се каже. Различните на видове на меса в Близкия изток от последното десетилетие. Истинско безумие, нека го кажем направо е, от самото начало стана ясно, че действията предприяти по решение на американски военни е, за, с цел пре, разрушаване на обекти в страни като Ирак, Сирия и Либия всъщност поставиха началото на съществуващите проблеми, поне в голяма степен. Не всеки признава това и според мен това е един опасен етичен капан за Европейския съюз. Аз се радвам да чуем думи в подкрепа на Ливан и Йордания, малки страни с огромен брой бежанци, а също и, както беше на времето с Сирия, с множество бежанци от Ирак. Това, с което трябва да се борим, разбира се, е економическия дисбаланс, но това трябва да стане с ясен план, е, в който всички можем да говорим като равнопоставени. Има бежанци, които измират от студ, а ние по никакъв начин не помагаме на Гърция да се справи с такива проблеми. Общата политика на сигурност и отбрана също трябва да се има предвид. Поведението на НАТО в Либия и последствията от това. Нека не забравяме и тях не бива да си позволяваме повече нарушения на международното право. Е, отговорите дадени до сега не са винаги правилните. Трябва да повторим акции, кооперации като Марен Острум, който, която спаси живота на 1500 беженци. И накрая Миш Лайте. Благодаря, е, господин председателю. Е, искам да благодаря на докладчиците за работа по този важен доклад. Аз да си призная, съм доста скептично е, относно миграцията предвид европейската политика, защото след сделката с Турция, след първата, първото рамково решение за партньорство с някои африкански страни и с след като идеята на Европейската комисия за преразглеждане на цялостната система обежище има опит за е, изнасяне на отговорността извън нашите граници. Не това е проблема. Това не решава проблема, просто го отдалечава от нас и от нашата способност да действаме и да помагаме. Има обаче проблем с съответствието, колеги. През септември бях в Нью йорк Йорк, където разговаряхме на първата среща на върха на ООН за бежанците и мигрантите. Идеята на е, форума беше, че 86% от всички хора, които са извън, напуснали е, родните си места, се намират в е, развиващи се страни. Отговорността не е само европейска, тя е всеобща равнища, но как можем да искаме доверие, когато искаме, отправяме глобални призиви, ако не можем да се справим с собствения си дом? Виждате какво става в Гърция, в Сърбия, срещу разбирам от колегите от Фронт Национал, че положението е нетърпимо. От години 6 държави членки се справят с 80% от мигрантите. Това, това ли е устойчивата политика в Европейския съюз? Не разбира се, но къде е солидарността? Къде е общата отговорност? Къде са член 78 и 80 от нашия на договор за Европейския съюз. Нека да говорим за това. Колегата от Фронт Национал говори за справедливост. На справедливостта е неделимо свързана с основните права. Така че търсенето на международна закрила е основно право. Ние трябва да поемем правната, но и етична отговорност за хората, бягащи от всякакви форми на дискриминация, преследване и беди. Да, е, има гласове, че това било инвазия в Европа. Говорите за безнадежния живот на хората в пред, някои френски предградия че трябва да и се намери решение за техните ежедневни проблеми. Понятно е, че са е, изплашени, но нека не раздуваме страховете им, както правят някои партии. Е, трябва да помислим за мерки, за нови работни места и за правилно преразпределение Мигрантите ли са виновни за това? Сериозно ли ми го говорите? Аз мисля, че трябва да се върнем към реалността. Какви са причините за хората да бягат? Искаме ли да им помогнем в страните им? Ако да, нека да преустановим данъчната политика на европейски подчертавам европейски фирми, фирми, които използват африканските страни като данъчни убежища. Почти 1 трилион долара с загубите на е, африкански страни поради поведението на наши фирми, европейски фирми. Това, са, това е по данни на Евро, е, Африканския съюз. Общо взето, ние взема, даваме се на ръка и си вземаме същото с е, другата ръка. Нека да преустановим експлуатацията на, естест, на природните им ресурси. Така че ако ще се питаме, какви са причините тези хора да прииждат в Европа, може би ще ги откриете тук, сред нас, председателят. Благодаря. Сега госпожа Макаван за, за закриване. Благодаря. Искам да се присъединя към всички, които поздравиха Девид Макалистър като председател, новоизбран на настоящата комисия по външни отношения. Благодаря, колеги. Благодаря за положения от вас труд за постигане на компромис. 37-те е, компромиса значително ще улеснят гласуването следващата седмица. Само една заключителна мисъл. Голям е докладът. Има много изменения, може би трябва да има някои много ясно очертани послания от парламента. 5-6 неща да знаят хората какво точно им казваме по този така важен въпрос. Вярно е, че първият дебат по външните аспекти на миграцията бе само преди година в Афет. Преди това темата е разисквана в Либе, в други комисии, но все пак външнополитическият аспект не може да бъде игнориран. Благодаря на всички ви още веднъж. На 31 януари, следващия вторник в 3 часа, ще Тоест, извинете ме, 4 часа, поправя се ораторката, е, ще се проведе гласуването. Всички ще получите съобщение за точния час и място на провеждане на това заседание. Гласуването е изключително важно. Благодаря. Сега ще продължи заседанието на комисията АФЕТ. Благодаря, благодаря за това, че обобщихте. Други? Не, е в такъв е, случай, след като нямаме други въпроси или разни, Нека приключим съвместното заседание. Пожелавам на колегите от комисията ДВ успешен ден. Вече е 10.30, което означава, че можем да продължим средовното заседание на комисията АФЕТ. Стигаме до точка 10 от дневния ред. Обмен на мнение за настоящото положение и нарастващото напрежение в Западните Балкани. Now, we turn to a topic which was... Подхващаме тема, е, за която ни даде сигнал един от колегите в комисията АФЕТ. Искам и да кажа неговото име, господин Иво Вайгъл. Е, той предложи да обсъдим в нашата комисия ставащото в Западните Балкани напоследък. Всички се споразумяхме, че темата е много важна, тъй като се наблюдава увеличаващо се напрежение между различните държави в Западните Балкани през последните дни и седмици. Е, ние много пъти сме обсъждали този регион в нашата комисия. Е, той е, е регион в сърцевината на Европа, заобиколен от държави членки на Европейския съюз и това, което става в него, винаги се отразява и върху държавите членки, особено когато има напрежение. Затова той е голям приоритет за Европейския съюз. Има някои растящи предизвикателства. Там недовършеното помирение, крехкото съжителство, заплашителна ислямистка радикализация, растящо на влияние на Русия, недостатъчен политически диалог, липса на медийна свобода, растящи социални и економически проблеми. Имаше някои случки напоследък, които наляха масло в огъня на напрежението. Този влак между Косово и Сърбия, проблемите след изборите в бивша Югославска република Македония, растящата поляризация в Босна и Херцеговина, растящото напрежение в Черна гора и евентуалните страхове от манипулации на руснаците. Всичко това е причина парламентаристите да обсъдят стратегическите насоки на нашата работа и ролята, която би могъл да играе Европейския парламент в региона. Благодаря на господин Иво Вайгъл за това, че даде насока за такава дискусия. Искам да поканя най-напред да вземат думата координаторите на групите. Първо господин Преда, като координатор на НП. Благодаря ви безкрайно, господин председател. Както знаете, аз имам две качества. Координатор на нашата политическа група и докладчик по доклада за Босна и Херцеговина. И по двете причини съм много удовлетворен от провеждането на дебат днес. Този дебат ще бъде свързан с Западните Балкани и с отношенията, които поддържаме с този регион. Смятам, че интересът, който засвидетелстваме днес към напрежението в региона, което все още е много осезаемо, се дължи на две причини. Първо, длъжни сме да признаем факта, че има много сериозна криза на демокрацията в страните от този регион. Избирателите продължават да се влияят лесно от етнонационалистическата политика, или както я наричат някои, етнонационалистическа. Често залитат в тази посока – по време на предизборни кампании се вижда, че националистическата риторика е водеща в дебатите. От друга страна, в региона расте влиянието на Русия. като и в Русия националистически аспект на диалога преобладава по отношение на Босна и Херцеговина виждаме много добре отражението на руското влияние в Република Сръбска. Припомням, че е, няколко дни преди незаконния референдум. Извинете, колега, казва председателят. Господин Шафхаузер, може ли да продължите разговора си извън залата от уважение към тези, които са в нея? Да, казваха, че а, няколко дни преди референдума, проведен в Република Сръбска, а, той се проведе преди няколко месеца, имаше много явна подкрепа от страна на Москва за този противоконституционен акт. Uh, uh, от друга страна, трябва да се каже, че в Босна и Херцеговина се забелязват и някои положителни знаци. Вчера министър-председателят Ристич беше в Белград за разговор с съседите си. Та картината е смесена. И разбира се, основателно е да се страхуваме, че може отново да се стигне до експлозия на напрежението в региона ние изпратихме сигнал, че присъединяването на тези страни към Европейския съюз ще бъде отложено за по-късно. И това, разбира се, бе кос в ръцете на враговете на демокрацията и на интеграцията. Понякога националистическите тежнения също така са причина да се тръгва по недемократичен път в този регион. Благодаря за вниманието. Благодаря, колеги. Когато обсъждаме такива натоварени теми, обичайно е да имаме много оратори, така и сега. За това ви моля да бъдете максимално лаконични, за да могат да се изкажат възможно най-голям брой колеги. Господин Пицула от групата на социалистите и демократите. Тема дошла на дневни ред. Благодаря, господин председателю. Много се радвам, че тази тема днес е в дневния ред на Комисията по външни отношения, тъй като ние винаги много открито бихме желали да се обсъждат политическите ни Будучност. том... отношения с Западните Балкани. Както Многократно сме казвали, Западните Балкани заслужават европейско бъдеще. Същевременно винаги ясно сме казвали, че ръката, която протяга Европейския съюз, трябва да намери ръка протегната и от другата страна. И в тази връзка е, страните в региона ежегодно отчитат своя напредък и способността си да приемат европейските стандарти. До неодавна този регион бе разрушаван от войни и затова не е много лесно в него да се отчита политическият напредък. Защото винаги може да се намери някой, чиято политическа дейност да наруши стабилността. Днес има два успоредни процеса, на които трябва да обърнем внимание. Първо, как напредват страните по пътя им към присъединяване към Европейския съюз и второ, Кои са силите, които вредят и противодействат на европейската интеграция? Аз имам поглед отвътре за състоянието в някои страни в Западните Балкани. Мога да ви кажа, че тези взаимно изключващи се тенденции, които споменах, нерядко водят до напрежение. Така беше примерът с влак. Напоследък Подобни примери могат да доведат до още по-голямо забавене и влушаване на добрите взаимоотношения между Прищина и Белград. Напредък има обаче Напрежението, на което сме свидетели напоследък, може да постави върху този напредък една голяма въпросителна – Страните в Западните Балкани са разкъсвани от трудности и изкушения. Така беше през 2015 и през 2016 година. Множество са изборните процеси. Освен това в, страните има много мигранти. На пръв поглед, ако се вгледаме в отношението на Европейския съюз, това отношение към региона сякаш не се е променило. Мисля обаче, че в региона се наблюдават отчетливи признаци на уязвимост, на нестабилност. И за това аз приветствам срещата между Косово и Сърбия, която ще бъде проведена в Брюксел днес. Ситуацията в тези страни, както и в Македония, е такава, че всичко може а, да се срине и да постави под заплаха европейската интеграция. Дом. Говорил бом Slovensko zato, ker Вайгъл. При сърцу и... Ще говоря словенски, защото темата е много близка до сърцето ми а и е изключително деликатна. Аз самият съм от а, този район. Район, в който се случват неща, които дълбоко ни тревожат и които трябва да бъдат изречени на глас. развитието на Балканите през последните 30 години достатъчно ясно ни показва, че от най-малката искра може да лумне пожар. Нека първо да кажа защо лансирах инициативата за тази дискусия. В парламента в момента се подготвя доклад за напредъка на държавите от е, Западните Балкани т.е. доклади за държавите. Във всички тези доклади, впрочем и аз съм доклад, докладчик, е, пиша за доклада за Македонията. Всички докладчици са ръководени от желанието за продължаване на процеса на интеграция на тези държави в Европейския съюз а за някои от тях и за интегра... процес на интеграция в НАТО. Защото това ще е от полза не само за населението на тези държави, а и ще допринесе за стабилизацията в Европа изобщо. Всички противоречия, съществуващи между държавите, от югоизточна Европа са в състояние да спрат процеса на интеграция, могат да препънат а, този процес могат да бъдат пречка за подкрепата за разширяването на Европейския съюз и то в момент, в който все още търсим отговори на други глобални въпроси. Не бива да бъде спирам този процес. Моето желание беше на време да насочим вниманието към тези проблеми. Вече бяха споменати някои моменти от развитието през последно, в най-близкото минало, които са повод за загриженост. В една от тези държави беше издадена книга с заглавието «Войната започна в 7.30». Става въпрос за това, че в, на Балканите всички пожари лумват а, след някакви вербални изявления. език на омразата или нещо друго. Много от а, този вид говорене в момента личи в медиите. И за най-голямо съжаление и именити политици от тези държави участват в този начин на говорене. Пред мен са някои от тези изказвания, няма да ви ги чета, но най-тревожното от тях е свързано с, с влака историята с влака, която се разигра наскоро, сръбския президент заговори за опасност от война. Прекалено много подобни изказвания се натрупаха напоследък. Благодаря. Thank you. Благодаря ви. Имаме записани 11 оратори, само да знаете. Следващата е госпожа Луначек от групата на Зелените. Благодаря, господин председател. Аз също се радвам, че провеждаме тази дискусия. Благодаря на Иво Вайгъл за предложението за нея, тъй като я съм много притеснена от това, което в момента става не само в страната, която аз най-добре познавам, тъй като съм докладчик за нея, Косово, но и в Сърбия и в други страни. Босна и Херцеговина, Република Сръбска, Черна гора. Е, опасенията на колегите са и мои опасения. Смятам, че като Европейски съюз и като Европейски парламент, ние трябва да бъдем по-силни всички трябва да бъдем по-силни. Парламентът, комисията и съветът. И много по-категорично да искаме от всички правителства, но и от всички други е, субекти, които имат отношение към ставащото в шесте балкански държави, да съсредоточат вниманието си върху, ако ми позволите така да се изразя, европейските ценности, защото една от същините на процеса на разширяване и една от същините на силата на Европейския съюз, едно от най-важните проявления е преодоляването на националистическата заплаха, която предизвика най-безчовечните и жестоки войни и престъпления на европейския континент в миналия век. Ние се нуждаем от добри добросъседски отношения, включително и с хора, които въз... смятаме за врагове или които са ни били наистина врагове само преди едно-две десетилетия. Много съм притеснена от това, което виждам през последната седмица и през последните месеци, а като имаме предвид и избора на господин Тръмп в Съединените щати, от всички тези събития подкрепа черпят радикалните националисти, които не искат да признаят никакви права на хората, които говорят на друг език, които имат друга вяра, въпреки че са били с тях съседи бивша Югославия само преди 15, 20 или 30 години. Те са съседи, с които всички са съжителствали. Вие знаете как стоят нещата в бивша Югославия. Не искам да ме разбирате погрешно. Не искам Югославия да бъде възродена. Хората, които посещават региона обаче, знаят, че добросъседските отношения са изключително важни. Как може тогава при влака, който от Сърбия до Косово бе изпратен преди няколко дни, да сложите надписи Косово е Сърбия и вътре да е, пуснете националистическа риторика. Това просто не се прави. И тази случка е финансирана от, фин... от правителството на Сърбия. Затова аз много се радвам, че днес се провежда пореден диалог в Брюксел и в този диалог Сърбия и Косово стоят рамо до рамо. Но наистина сме длъжни да подкрепим всички, които от... застъпват европейските ценности в тези страни. И за това смятам, че днес трябва да поговорим за това, къде ние, като Европейски парламент, можем да помогнем за по-широко сътрудничество. Има, например, един проект за сътрудничество между младежите във всички държави в е, така наречения берлински процес. Нуждаем се от повече телевизионни програми, е, повече учебници и книги по история, да знаем е, какво мислят и какво говорят нашите съседи, а не да стимулираме проекти, които насаждат омраза и я разпалват, защото това означава да вървим назад, а не към бъдещето. Благодаря, госпожо Луначек. Сега колегата Шахазер. J'entends ce que ma collègue Lunacek a dit sur les... Е, госпожа Луначек говори за европейските ценности. Поставям си въпроса, кои са европейските ценности, които ни накараха в Сърбия да бомбардираме градовете, за да наложим демокрацията? Това ли са европейските ценности? Питам се, дали европейските ценности ни накараха да признаем Косово, държава, която не е призната на международно равнище за момента, тя не е призната в международен план от всички организации и държави. И европейските ценности ли ни накараха една мафиотска структура да я превърнем в държава? Това ли са европейските ценности? Чувам, че осъждате национализма. Казвам това като представител на страна, която не признава Косово. Обаче да се каже, че една държава, призната от ООН, не, не е призната, е неприемливо. Господин председател, трябва да се намесите, казва господин Бощинаро. Господа, уважаеми колеги, аз съм свикнал с изказванията, на господин Шафхаузер, исках да обобщя след като той приключи. Но, уважаеми колега, може ли да престанете да наричате Косово така, както го нарекохте сега? Това е неприемливо. Моля всички европейски държави да получат необходимото уважение. Сега можете да продължите без да наричате Косово така, както го нарекохте. Ами, господин председател, мога да се изразявам и с клишета, но това няма да промени действителността. Действителността е по-силна, включително действителността която познават разузнавателните служби, в частност тези в Германия. Истината ще излезе наяве. Знаете, че каквото и да пишете в историята, реалността остава непроменена. Вие осъждате национализма. Да, разбира се, проблем с национализма съществува, но през 1870 година, когато а, възникна конфликта, не беше Франция в неговата основа през 1914, не беше Франция в неговата основа през 1939, също Франция не бе в основата на конфликта. Не може да се понася отговорност от всички които са участвали в конфликта. Нашата страна поиска да а, има помирение, за това имаме връзки с Германия, а, но а, не може да се осъжда национализма а, така изобщо. Не можем всички да поставяме под един а, знаменател трябва да осъждаме воинствения национализъм. Е, връщам се е, на това, е, което става в Европа. Имаше Хабсбургска империя, след това имаше националистически проявления. Няма да припомня коя страна първа извърши признаването и даде тласък на всички процеси. Нека бъдем много справедливи. Нека бъдем справедливи. Много а, внимателни, уважаеми колеги, прекъсва председателят. Не, ние дължим, дължим уважение на малцинствата. Но сърбите в Босна и Херцеговина понякога те са 40% от населението в някои части на Босна. Те също трябва да бъдат зачитани. Уважаеми колега Шафхаузер, времето ви за изказване изтече. Благодаря, господин председател. Моля ви да не председателствате като господин Брок. Моля, давайте възможност на опозицията да се изказва. Господин Шафхаузер, всички имат едно и също време за изказване. Това въжи и за вас. Сега е, давам думата на е, заместник председателя ни. Дијелим стајалиште које је изразила госпођа Луначек ovdje, само то би... Благодаря. Съгласна съм с това, което чухме от госпожа Луначек. Е, вие искате да има различни механизми, е, обмен на студенти и прочие. Това би било много хубаво. Ако обаче е, лидерите на подобни движения и проекти са съгласни с вас, е, хората в Юго-Источна Европа и в Западните Балкани, според мен, не подкрепят Европейския съюз, одобряват го и те все още подкрепят присъединяването към Съюза в своето мнозинство. Това, което създава проблеми, е конформизма на техните ръководители. Аз съм от същия регион, от Харватия. Затова не искам да говоря за никого. Истината обаче е, че лоялността към Русия създава големи проблеми. Големи проблеми в някои от страните съществуват и със свободата на пресата. Ако Европейският съюз и в частност Европейския парламент не изразят своята воля за детайлно следене на процесите в региона, демокрацията ще пострада допълнително. Да, всяка година се правят доклади за постигнатия напредък, но това не е достатъчно. Европейският съюз трябва да има присъствие в региона. И това е единственият начин за поддържане на стабилността там. Не можем да си позволим да пренебрегваме, да игнорираме или загърбваме Западните Балкани. Не можем да позволим Западните Балкани да изпаднат от нашия списък с приоритети. Единственият начин за поддържане на стабилността в този регион е Европейският съюз да има присъствие в Харватия и в Словения. Това е доказана практика и следва да се придържаме към нея. Излизането на Великобритания от Европейския съюз се превърна в основна наша тема. И за съжаление рискуваме е, вътрешните ни дискусии да изземат цялото ни внимание, да го узурпират, като така Западните Балкани да се окажат далеч от центъра на дискусията. Не можем да си го позволим. Евентуалното присъединяване към Европейския съюз е основен мотив за движение напред във всички тези страни. Затова Станалото през последните няколко дни, според мен, се дължи изключително на причини вътрешни за страните. Много съм благодарна на господин Вайгъл, който даде начало на тази дискусия. За нас е много важно да следим ставащото в региона, но не вярвам, че е, случки като тази могат да ескалират в нещо, кой знае колко по-сериозно. Разбира се, трябва да гарантираме стабилността в страните от Западните Балкани. Това е единственият начин да им помогнем да просперират. Благодаря. Благодаря много. А сега господин, госпожа Соян, благодаря много господин председател. Много внимателно и отблизо следа развитието на региона. Много държа на него и е, това обяснява и интереса ми към днешния дебат. Той е много страстен и това е обяснимо. И много често се срещам с млади хора. Те се чувстват изоставени, фрустрирани. Това, което наблюдаваме е надигащ се национализъм и изтичане на мозъци. И когато говорим с с хора, особено покрай границата, е, те казват, ние се разбираме чудесно помежду си. Е, всъщност разделят ни политиците и политиката и точно това е момента. Е, и ние да призовем, особено лидерите на Балканите, да се откажат от този език на национализма, от този националистичен диск, дискурс. крайно време да сложим край на кървави войни, несигурност и това се отнася и тук за тази зала. За съжаление, не мога да премълча това, което неодавна се случи с влака, което би трябвало да бъде празник на затоплящите се отношения в Косово, което, но всичко това се изроди в популистка риторика за отново съживяване в Белград и Прищина на риториката на сепаратизма. Непоносимо е положението и в Босния и Херцеговина, в Харватия и Сърбия, особено в, и в Македония напоследък, където Груевският атакува НПО работещи в тази посока. Всичко това не подпомага с помирението в региона, особено сред младите. И аз много се радвам да чуя, че Косово и Сърбия продължават диалога в Брюксел. Време е за откровенност, за откритост, за честни думи и е време да сложим край на тази опасна риторика, която се шири из Балканите и Европа. Председателят, благодаря. Имаме 10 души за е, изказвания. С това приключвам списъка и моля, е, имайте предвид, че имате по две минути. Сега господин Юрек от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председателю. Исках накратко да се върна към казаното от господин Шафхаузер. Не споделям а, неговото мнение е, относно а, е, делегати на сърбите, но съм и против реакцията на повечето тук а, е, срещу легитимното мълцинство. Искам просто да припомня, че обявяването на, на независимостта на Косово бе оспорена от Испания, Испан, държава членка на Европейския съюз. Това бе открита дискусия в... и ако искаме да поддържаме такава дискусия, нека тя остане открита. Например, неодавно господин Бр... Бр... Бр... Бранимир Стоянович от премьер на Косово възрази срещу обругаването на християнски светини, църкви и манастири там. Нека не заместваме с борбата за правата, с нарушението на правата на човека, с борба, която се изражда в национализъм. Благодаря. Председателят, благодаря. Господин Радош от Алде. Благодаря, господин председателю. Аз също изразявам благодарност към колегата Вайгъл че постави въпроса на обсъждане в нашия дневен ред. Позволете преди всичко да обясня колко тревожно е положението. Съществуват редица изказвания, които чухме неодавно. Знаете, че тук в Брюксел днес се провежда нов кръг от преговори между Сърбия и Косово. Сърбия Сърбите дойдоха тук с думите, че спирането на влака е провокация. Никой не спомена, че самото изпращане на влака бе провокация. Сръбския президент а, заяви неодавна, че е готов да поведе война срещу Косово, както е стори и в а, х, х, х, Харватия. Сливанчани, например, е чест гост на сръбското правителство. Човек осъден за военни престъпления в Харватия и в Вуковар. Можете да си представите харватската реакция. Нерешени са проблемите в Македония. Вече цяла цяло десетилетия. Представители на Косово консултират с Албания и така нататък. Някак си ние не успяваме да се справим с положението, в което сме поставени. Сякаш няма достатъчна политическа воля. Не направили им това, ще започне ново разделение на интересите в Западните Балкани както на времето в Ялта, само че вече го няма мъдрият Уинстън Чърчил. Западните Балкани трябва да си останат наш приоритет като Европейски съюз. Председателят, благодаря. Сега господин Кулган, специалиста по Западни Балкани. Благодаря последните събития в Западните Балкани пред будят истинска тревога. Сред нас няма да изброявам всички случаи. Приветствам тази дискусия. Сега, какво да направим? Смятам, че двустранните въпроси е, не се разрешават. Е, има, нуждаем се от деликатен чувстви, е, политически подход, не само за политиците в региона, но и за нас тук в парламента. Както за, като гледаме европейските е, парламентарни доклади, виждам, че в много по-често се подчертават двустранните търкания. Решението за Целият регион спада. На карта е заложено доверието в нас. Европейския скептицизъм, ширещ се в Европа, достигна и Западните Балкани. Да не говоря само лоши неща все пак, но трябва да бъдем много внимателни. Трябва със следващите стъпки да подпомогне проевропейските сили, да намалим напрежението. Европейския съюз би могъл да послужи като преобразяваща сила. Вижте Сърбия, Черна гора, Албания и правят се крачки напред. Можем да подпомогнем развитието в много от тези страни. Наши колеги подпомогнаха решаването на политически кризи преодолявайки различни, подпомагайки различни реформи. Ние трябва ясно да кажем, е, че разширяването е тема за Европейския съюз. Това трябва да бъде конкретен въпрос и трябва да работим конкретно за Европейския на регион за Западните Балкани. Иначе това, което виждаме сега, ще, са, ще е само началото. Благодаря на Едвард Кокан, казва председател. Госпожа Совко. Благодаря, господин председател. Нуждаем се Въпросът за стабилността на Юго-Источна Европа отново става на дневен ред. Босна, Херцеговина, Сърбия, Косово, Македония тук се явя, на сцената се явява и Република Сръбса, Сръбска, но нещата са много по-сложни. Трябва да помислим и за публичните послания на Сърбия и е, Босна и Хер, Херцеговина, нали, насочени срещу Кроат, е, Харватска. Това дове, доведе до търкания между двете страни. Има и други проблеми. През декември миналата година нашия външен министр а, припомни на, сърби, на сръбските власти, че не трябва да повтарят нагласите от епохата Милошевич. Писмото на господин Юнкър до господин Вучич изигра положителна роля. И все пак много важно европейските държави и членки и парламента трябва да покажат солидарност с Харватия в тези словесни престелки с Сърбия от страна на, С, на Босна и Херцеговина също имаше отправени заплахи към Харватия. Харватия това все пак е държавата най-голям износител, така да се каже, на чуждестранни бойци за а, да, Даеш. Превръщаме се към положението от 90-те години. Подобен дискурс не ни е непознат. А, преди години тонът беше същият. Ако не работим за намаляване на напрежението, някои държави членки могат да пострадат особено. Това ще намали политическата солидарност към, с тези страни. Предвид географското си положение, Харватия играе важна роля. Ние имаме преки граници е, с, с е, Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора. Така че ние сме много разтревожени от нестабилността по линия на миграцията и тероризма. Каквото и да направим, Европейския съюз трябва да остане неутрален. Не бива да вземаме страна. Когато се разпадна бивша Югославия, нямаше печеливши, нямаше и губещи. международната общност го прие. И на страни като Русия, Турция и САЩ се възползват от това. Председателят е, господин Сол, госпожа Солтас е следващата, която ще е, господин Солташ, извинявайте, подкрепям и се радвам на инициативата на колегата Вайгел да проведем тази дискис, дискусията. Само крачка ни дали само крачка дали езика на омразата и въоръжения конфликта. Изживявали сме го преди десетилетия. Сигналите за това трябва да бъдат разпознавани достатъчно рано, за да не се случи е, същото нещо, което и чието трагични последствия изпитваме и до днес. Езикът на омразата или а, представянето на една единствена истина като последна инстанция на истината са инструменти на популизма, които могат само да попречат на държавите от Западните Балкани и да ги хвърли в още по-големи конфликти. Ето защо трябва да реагираме бързо, да реагираме своевременно. И Европейският парламент трябва да изиграе по-сериозна роля, преди всичко подкрепяйки толерантността, диалога и стремежа към успокояване на ситуацията в региона защото инцидентите, до които се стига, могат да подсилят неприятното чувство за това, че ситуацията на Балканите би могла да ескалира. Европейският парламент трябва да се превърне в а, пространство на диалог трябва да разговаряме помежду си и да търсим решения, включително и с участието на представители на Сърбия и Македония, страни, които все още не са решили проблемите си, както и с представители на Босна, Херцеговина и Република Сръбска. Европейският парламент трябва да се превърне в дом, в който се дискутира и успокоява ситуацията. Благодаря. Продължаваме с друг делегат от Словения, господин Петър. Е, Говоримо о от ключних тем съм. Благодаря, господин председател. Темата, която обсъждаме, е изключително важна и много се радвам, че преобладава мнението, че действително е така и че става въпрос за истински стратегически въпрос. През 2000-та година имаше хърватска конференция, на която се обсъждаха европейските перспективи за региона. Три години по-късно решението за това беше взето в Соло. Къде и докъде сме стигнали 17 години след Загреб? политическият контекст е изпроменен. Тук не говорихме достатъчно за Турция и други интереси, които се сблъскват в региона и то не за първи път в историята. Това са интереси, които, които не винаги са и наши. И в, в тази обстановка някои политически сили съзират възможност за така преследване на политически интереси, които не се свеждат само до една държава и започваме да чуваме език, който ни е до болка познат. Всяка година излизат сходни доклади за региона, асиметрична картина, блокада. Днес говорим за влака, който мина през Сърбия и предизвика скандал. Утре ще бъде нещо друго. Така че не е достатъчно да има резолюция по въпроса. Много благодаря на колегата Вайгел, че пое инициативата за тази дискусия, но трябва да направим много повече трябва да помислим как да създадем и запазим мир в региона и да дадем перспектива за европейска интеграция на страните. Трябва да отговорим на въпроса, доволни ли сме от това, което се случва, трябва ли да преосмислим подхода си. Аз мисля, че трябва да има много сериозен дебат с госпожа Могарини и с господин Хан. Дебатът не бива да свършва днес и тук. Благодаря. Господин Бощинаро. Благодаря, господин председателю. Приветствам дебата и ще се опитам да бъда кратък и ясен. Това, на което ставаме на свидетели сега, някак си го знахме от самото начало. Това е умората от чаканите. Западните Балкани е, ще бъдат е, място на конфронтация между по-крупни международни сили. Е, не можем да променим нито историята, нито географията. И това ще продължи, ако подценим ролята на Европейския съюз. Това първо. Второ, трябва да помислим какво наистина можем да направим преди тези държави да се присъединят към Европейския съюз, да помислим повече за повече инфраструктура, което ще помогне свързването на страните, магистрали, пътища, е, е, газопреносна мрежа и, и трето, държавите членки от региона и не говоря за участието в разширяването на Балканските, на, на Европейския съюз. Трябва да присъединим тези страни, макар да знаем, че някои държави членки промениха своя наратив, но на двустранна основа има има търкания или дори има конфликти. Важно е това да престане. И накрая смятам, че е не по-маловажно да споменем необходимостта всички държави, които са в диалог с нас, да изпълняват своите ангажименти и да прекратят, да спрат, подчертавам, с поведението, което е в разрез с европейския европейската програма. Не можем да сочим с пръсти да казваме този добър, този е лош. Това трябва ясно да се заяви накрая. Ако продължим да отлагаме тези действия с по-неефективни мерки, други, имам предвид Русия, Турция, Китай, ще заемат нашето място. Благодаря. Благодаря. Господин госпожа Пития. Благодаря, господин председателю. Притеснена съм наистина, защото подходът на Европейския съюз към страните от Западните Балкани не е проактивен. Знаем, че те се сблъскват с много предизвикателства. Не е в интерес на Европейския съюз е, е, те да се отклонят от пътя. Те трябва да продължат към стабилност и мир. Нека не прилагаме двоен стандарт що се, и що се отнася до тези двойни стандарти, ще припомня Македония която изпълнява критериите за членство и все пак вече 10 години чака. Искам да приканя всички държави членки на Европейския съюз най-сетне да започнат преговори с Македония. Едновременно с това ние сякаш се отнасяме твърде благосклонно към Сърбия, без оглед на факта, че те, тази държава продължава да не зачита всички европейски ценности. Последните събития го показват. Има напрежение в Западните Балкани, така че мисля, че Европейския съюз трябва да прояви по-голям интерес към Западните Балкани и тяхното присъединяване към Европейския съюз. Председателят благодаря. Господин Колвин Мике. Своя swoim języku ojczystym, bo chcę być precyzyjny, liczę, że tłumaczenie też będzie precyzyjne. Благодаря. Ще говоря народния си език, след като има превод. Наистина е много важно принципите да бъдат ясни и да се придържаме към тях, независимо дали говорим за европейски, общностни, мюсюлмански или други принципи. Просто трябва да са ясни. А сега за национализма госпожа Луначе каза някои неща, но да помислим за Чечня там, за какъв но национализъм говорим. И след като сме за Чечения, защо не сме за отделянето на Крим? Сърбия е обект на критики, тъй като е тясно свързана с с Русия, но всъщност претекста, който се изтъква с Косово, също е националистичен. Тоест трябва да се разберем какво е това национализъм. Същото се отнася и за отделянето на Република Сръбска от Босна и Херцеговина. Просто трябва да решим какво разбираме под национализъм и какво не. И господин а, председател, помислете за Каталуния в контекста на национализма. Господин председател, казвате, че трябва да тренираме еднакво всички държави. Нека тогава да припомня, че не всички държави признават независимостта на а, Косово, например Испания, член на Европейския съюз. Това също е позиция, която трябва да бъде подложена на оценка. Ако оспорваме, когато се оспорва е, независимостта на Косово, за какво говорим? Благодаря, господин Мике. Е, вие споменахте въпроса не, нещо не сме се, не сме се разбрали. Всъщност първия заместник председател спомена Каталония. Но едно нещо е ясно ние зачитаме териториалната цялост на всяка държава в Европейския съюз и извън него. Не. И сега господин Богович от ЕНП е последния къде Председник, туди честитка за именование и успешно. Много ви благодаря, господин председател. Честит избор за председател. Тук взеха думата много словенци. Много добре знаем как е започнала Първата световна война, а именно след атентата в Сараево. За разлика от Европа, която 70 години след Първата световна война е достигнала до тук, то Западните Балкани бяха, претърпяха съвсем друго развитие, там избухнаха национализмите и всички знаем до какво доведоха те. Както чухме неколкократно днес, там се кръстосват множество интереси европейски интереси, интереси на западно-балканските държави, турски, руски интереси, интереси на други мюсюлмански държави. Така че още веднъж трябва да повторим, че чуждестранните бойци до голяма степен е, произхождат от Босна и Херцеговина, като изключим тези а, от другите страни, но а, и в отношенията между Косово и Сърбия има огромно напрежение. Вътре в самата Македония има напрежение между политическите сили и албанските партии в Македония. Така че подкрепям а, пътя, по който върви Европейския съюз, а, ангажираността но и решимостта да следи положението в региона. Защото ако я няма подкрепата на Европейския съюз, балканските държави няма да могат да си помогнат сами. Подкрепям процесите в Брюксел и се надявам, че с малко повече помощ ще допринесем да няма толкова емиграция от тези страни, защото ако там се възцари мир, те ще имат и бъдеще. Благодаря. You, Франц. Благодаря, Франс Бокович. И сега в края на дискусията искам да дам думата на двамата представители на, от в службата за външна дейност и генерална дирекция добросъседски отношения госпожа Ачхост. Благодаря, господин председателю. Поздравления за избора на вас и вашите заместници за е, на тази важна комисия. Обсъжданата тема говори е, какво значение отдавате и вие на тази тема. За нас е, темата за Западните Балкани и Турция са винаги актуални. Това е много важен дебат. Поставиха се много важни въпроси. Е, разкрива нашата свързаност с, с, на този регион. Върховният представител е, каза миналата седмица пред външните министри, че Западните Балкани са наш приоритет по изложените причини, но и повече, защото повечето хора от този регион вярват, че е важно да се интегрират в Европейския съюз, че е важно да бъдат част от това семейство. И аз мисля, че всички сме съгласни, че значението на преките контакти, обмена, повече посещения, обсъждания, разговори са много важни. И за това госпожа Магерини призова отново към диалога тази вечер. Нищо по-добро от това да се седне на една маса и да се обсъждат нещата. През 2016 година все пак имахме успех. Е, Босна и Херцеговина Херцеговина подаде молба за членство, с Сърбия и Черногора бяха открити нови глави за преговори също така с Косово и Албания имаше напредък, както и в, в и Македония. Всичко това трябва да продължи през 2017 година заедно с комисията. Да, става дума за европейски ценности, става дума за перспектива. Разполагаме с всички средства, и е, в голям, е от голям интерес за Европейския съюз и в областта на сигурността и на много други а, сфери да продължим да работим в тази посока. Очаквам с нетърпение това. Благодаря, госпожа Алка. Сега капитан Брент от е, Генерална дирекция Добросъседство. Благодаря. И аз искам да ви поздравя а, е, с избора ви. Радвам се, че можем още днес да говорим с, с вас. Е, от комисията ние също сме обезпокоени от риториката в региона. Наближават избори в редици страни, регионалната стабилност в Западните Балкани е от решаващо значение за, Запад, за Европейския съюз. Само ще припомня ролята на тези страни в миграцията и преговорите по този въпрос. Това предполага да тези хора да получат ясна европейска перспектива. Ние продължаваме да работим на двустранна основа с държавите. Преговорите с Сърбия и Черна гора продължават. С Албения работим за пете основни приоритети, за да започнат преговори. И разбира се, подпомагаме съдебната реформа за Босна и Херцеговина. Имам работи се, се работи по въпросника за, както каза Анджелина, за Македония. Очакваме е, развитието на събитията след изборите, а Косово е много важна база за промени и европейска перспектива. Продължаваме да даваме финансова помощ, включително в миграционната сфера за Сърбия и Македония. Накратко за регионалното сътрудничество в рамките на Берлинския процес и срещата на шесте страни от Западните Балкани – състояла се през юли миналата година. Тя е важен жалон по пътя и очакваме развитието и, както чухме от госпожа Луначек, работата тук продължава. Е, продължаваме да работим и за, заедно с колегите от Службата за външна дейност за е, ясна видимост на нашите дейности в региона. Надяваме се да се справи борим с ваша помощ с сложната ситуация. Вие излиза, готвите резолюция за докладите на страните, а комисията също продължава да действа по своя линия в своята сфера на дейност. Благодаря казва председателя. Благодаря на всички колеги и на представители на комисията за тази, този дебат. Три предложения от мен. Първо, няколко колеги изразиха готовност да продължим обсъждането за положението в региона. Ще помоля координатите на следващото ни заседание да поканим или господин еврокомисаря Хан или госпожа Могерини на следващо заседание. Но освен това, трябва да продължим да обсъждаме въпроса за Западните Балкани, защото предстоят докладите за напредъка за Сърбия, Черна гора, пък и ще имаме други поводи. Аз самия ще посетя та, Сърбия е, в Белград, в, събота Белград и ще информирам партньорите за нашия днешен дебат. Можем да приключим тази тема. Благодаря за ценния принос и за инициативата да обсъдим този важен въпрос. Сега, точка 11. Мисля, че нашият Егип, нашите египетски колеги и приятели вече са в залата. Good to see you. Good to see you.

So, dear... И така, уважаеми госпожи и господа, драги колеги, сега пристъпваме към точката посветена на Египет. Най-сърдечно казвам от ваше име добре дошъл на господин Ахмед Саид като нов председател на Комитета за външни а, работи в А, парламента на Арабска република Египет. Добре дошли. Вече през април бяхте наш гост, срещнахте се с редица членове на нашите наши е, колеги. Междувременно при вас имаше парламентарни избори. С интерес очакваме вашата преценка за нещата на място и в региона, и във вашата страна. Както знаете, Европейския съюз и Европейския парламент горещо подкрепят вашето правителство, вашия парламент и други институции работещи за политическа стабилност. Ние ви приканихме към по-добро управление, особено в областта на върховенството на закона и съдебната реформа и ще се радваме да чуем по-подробно за определени правни актове, особено що се отнася до разпоредбите свързани с неправителствените организации. Освен това, ста, е, е, наблюдаваните действия за замразяване на имуществото на две правозащитни организации е, е тревожен факт, но се надяваме, че ще ни дадете е, информация, е, както и уверение в спазването на основните права и египетската конституция. Освен това искаме да чуем вашето мнение за ролята на Египет като изключително важен и важна държава в района. Споделяме и вашите тревоги за терористичните атаки срещу копски катедрали. Е, така че е, вашата роля е, ролята на вашата страна Египет е много важна, особено в Сирия, в Израел, палестинския конфликт и във вашата вашия съсед, държавата Сирия. Сега ще ви дам думата за 10-15 минути, след което ще пристъпим към дискусия. Имате думата. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Благодаря, че ми давате тази възможност да се изкажа пред вас в Европейския парламент в Брюксел за това, че ми давате шанс да хвърля светлина върху ставащото в Египет. Искам да използвам и възможността да поздравя господин Дейвид Макалистър за избора му като нов председател на Комисията по външните въпроси. Очаквам сътрудничеството си с вас. Искам да благодаря и на господин Елмар Брок за всички негови усилия и принос през последните години. Ние високо ценим последното му посещание в Кайро. Разбирам, че той не е в залата днес. Моля да му предадете моите сърдечни поздравления. През последните 6 години, както знаете, Египет трябваше да се справи е, с големи е, предизвикателства. Точно преди 6 години египтяните излязоха на улиците е, и направиха революция с искане за същите основни права, които са присъщи на хората в Европа. В отговор радикалният ислямистски режим се окупава властта, но все още имаме големи надежди. Бързо остана е, очевидно, че ние няма да се откажем от защитата на правата си. През юни 2013 година египтяните отново излязоха на улиците и извършиха втора революция, която е, бих предпочел да представя като е, революция за отхвърляне на идеология, а не на режим трябваше да се отстои египетската идентичност, която бе подложена на силна заплаха от новата култура в кавички на е, ислям, на, мус, на мусулмански братия. Ние е, няма да е, толерираме фанатичен режим. Е, това бе посланието на хората. Всички хора в Египет е, не искаха да се смесват е, политика и религия. Е, това е драматичен момент, за който учебниците по история ще пишат. Е, и това е уникален момент наистина. Египтяните трябваше да кажат какво според тях искат. Е, от тогава терористите е, са предприели много терористични нападения в нашите градове и в Синай. нашия върхов, върховен прокурор беше убит посред бял ден. Един бизнесмен беше отвлечен, двете му деца бяха убити и ясна бе целта че терористите искаха от египетския народ да плати тежка цена за възстановяването на конституционното управление. Първите управленски години е, след революцията бяха много драстични и в економиката. Е, с 60% се забави развитието, свадна производството, посещенията. Но нека говорим сега за утрешния ден и за това как ще решим трудностите си. За мен тази среща тук е много важна, не само заради общото, което ни свързва, и заради общите предизвикателства, а може би още по-важно, заради факта, че през последните години Египет и Европейския съюз е трябвало да се справят с невярно представяне на картината за себе си и с погрешни представи. Не, че няма опасения, които да са основателни. Понякога със сигурност такива съществуват, но те не трябва да поставят под въпрос перспективата на европейско-египетските отношения. Днес се опитвам да кажа, че не искам да приглушавам основателните опасения у вас или у нас. Аз смятам, че трябва да намерим общ път, по който да вървим в бъдеще. Трудно е да си спомним в близката история момент, в който Близкият изток да е преживявал такива сътресения. Миналата година донесе такива огромни промени, с които много трудно можехме да се справим. Въпреки, че те започнаха като благороден вик на хората за по-добри условия. Те имаха корена си в арабската пролет, но не всичко стана така, както хората искаха. Шест години след продемократичните демонстрации, картината стран... в региона е доста мрачна. Ситуацията в Сирия и в Либия е повод за безпокойства и всъщност ни предупреждава. Когато не се решават конфликтите, те само се задълбочават. Опасните последици от сегашното положение в Близкия изток, в места като Сирия и Либия, трябва да се разбира на две нива. Непосредствено, с прякото отражение на случващото се върху обществото и е, с последиците за околните страни. А второто ниво е това на необходимостта да се възстановят обществата, да могат да оздравеят и да преодолеят ужасите на войната. Важно е да се отбележи, че катастрофата на откритата война на няколко места в Близкия изток не бива да ни кара да забравяме отдавнашната трагедия, която се нарича палестинско-израелски конфликт. В продължение на години някои хора се опитват да ни убедят, че този конфликт заслужава по-малко внимание от другите, които бушуват открито. Но според мен това е много опасно мислене. Палестино-израелският конфликт в следващите десетилетия ще остане централен въпрос в региона и основна причина за радикализация на младите. Няма смисъл да се оставя този въпрос на страна, нито пък да бъде игнориран. Ние все още смятаме в Египет, че този конфликт е майка на всички конфликти в нашия регион и ако той не бъде решен, Близкият изток винаги ще гори. Е, всички е, слушахме господин Джон Кери, неговата реч, в която той се изказа за значението на двудържавното решение. Всички бяхме впечатлени от коментарите на господин е, Кери, обаче за гражданите на арабските държави, за които това, което господин Кери каза, бе музика за ушите, това послание бе твърде късно, само няколко дни преди администрацията на Обама да излезе от Белия дом. Всъщност, конфликтите не ни позволяват да проектираме бъдещето си и струват страшно много ресурси. Сигурността е под заплаха. Ние имаме над хиляда граници, открита над 1000 км открита граница с Либия. Бойци от ИДИЛ лесно могат да я преминават и това много трудно, много ни затруднява при насочването на нашите ресурси. Европа, както и ние се нуждаем от повече стабилност, от безконфликтност, от повече работни места. Ние искаме тези външни заплахи да ги преодолеем. Е, въпреки, че те са много големи, е, успяхме да приключим прехода си през 2014 година. Приключихме работата по новата египетска конституция, избрахме парламент, парламента след повече от 6 годишно прекъсване, избрахме президент. Говорейки за парламента, много е трудно да се навакса пропуснатото през изминалия период. Говоря като член на парламента вече. Закона за държавния служител е, беше е, продукт на нашата работа с цел да се направи така, че държавните служители да се издигат по заслуги, а не по старшинство. Закон за ДДС е, беше разработен, който ще позволи на правителството да увеличи приходите си като повече от 62 е, е, насъщни стоки са освободени от е, облагане. Закона за правото на християните да строят свои църкви. Преди 10 години той беше смятан за една непостижима мечта. Обаче сега е действителност така, както мисюлманите имат право да строят джамиите си. Също така се готви закон за по-благоприятни условия за чуждестранните инвеститори. Е, особено е, след като Централната банка реши да освободи курса на египетската лира. Е, това ще допринесе да се избягва заплахата от двойна цена и от спекулации. На последно място, само като изброяване обаче, закона за незаконната миграция. Той за първ път създаде ясна дефиниция на престъплението подпомагане на лица да напуснат страната. Така нашите служби за сигурност ще могат да разследват подобни престъпления. Те ще бъдат наказвани, като същевременно мигрантите ще бъдат възприемани като пострадали от престъпления, а не като престъпници. Аз, госпожи и господа, не мога да опиша напълно красноречиво опасността, която създава тероризмът. Вие знаете какво представлява той. Мога само да кажа, че тероризмът е заплаха за всяко общество и всяка държава. И също така той източва невероятно много ресурси когато започне да прониква навътре в обществото. Смятаме, че Египет и Европейския съюз в това отношение са изправени пред съвсем реални изходни заплахи. Трябва да си дадем сметка за стреса, на който са подложени европейските правителства. Тероризъм, беженска криза, миграция. Но ние сме също подложени на този натиск в региона, в който се намираме. Трябва да изпълним задълженията си, да демонстрираме лидерска позиция в региона. Това въжи за Европа. Изключително важно е да има помирение вътре в обществото и между различните общества. Историята ни учи, че най-сложните, а и най-важните последици на ситуацията в Близкия изток могат да се решат само чрез преговори. Затова Египет е готов да стане ключов партньор на Европейския съюз при изкореняване на изначалните причини за тероризма и миграцията. Вярвам, че Европа, колкото и добри намерения да има, не бива да действа сама в региона – не можем да решим кризите без задълбочено да анализираме защо тези процеси доминират нашия свят днес и какви са точно те. Много можем да говорим за разногласия, но не бива да се концентрираме върху тях. Напротив, смятам, че е важно да дадем простор на сътрудничеството в името на общите си опасения – бих искал днес да поставя нашето партньорство в контекст, защото ако гледам региона като цяло, не виждам по-жизнеспособна перспектива от силна партньорска връзка между Египет и Европейския съюз. Египет е древна страна. Това, там се намират най-древните археологически находки, най-древните архитектурни находки. Но разбира се, едно общество може и да болетува. Днес нашето общество се стреми към лекарство. Ние сме заобиколени от култури и култове, които са инфилтрирали мирното ни съществуване и разбридат нашата култура. Финансира се мракобесието, финансира се отвън. Това взема дан от нашето общество и ние се борим. С тази тенденция. Онези, които са посещавали отдавна Египет, веднага могат да видят днес, е, че е, ние сме страна в трудно положение. Е, борим се с тероризма, като се борим с терористите, защото това можем да си позволим финансово, то е по-ефтино. Но вярвайте ми, колеги, истинската битка трябва да бъде с създателите на тероризма, онези, които насяват бедност и невежество, онези, които всяват омраза. Те унищожават всичко, на което могат да се надяват бедните, като им обещават рая. Да, терористите могат да попаднат в рая. Обаче е много трудно да убедите един беден човек, че няма да отиде в рая или че има за него и по-добра перспектива. Уверявам ви, тероризмът не признава граници. Уверявам ви, че тази битка никога няма да успее, нито ще бъде приключена Просто защото ние се борим с симптомите, а не с причините за заболяването. С Причините за заболяването са бедност и невежество. За борба с тях се нуждаем от средства, а не от заеми, от сътрудничество. Нуждаем се от съветници, а не от политически анализатори. Ние трябва да създадем възможности за просперитет в Египет, а за да не могат бедните хора да бъдат привличани от терористите с техните обещания. Онези, които а, тръгват към бреговете на Италия и Гърция, предпочитаме да останат при нас, да допринасят за нашето общество. Египет не е далеч от Европа. Дели ни само Средиземноморието. Не можем да се борим нито от едната, нито от другата страна на Средиземноморието сами с тероризма. Така е, нашите е, туристи ще се върнат, е, нашите инвеститори ще се върнат. Още веднъж искам да ви благодаря за това, че ме изслушахте и за това, че ми дадохте възможност да се изкажа пред вашата институция. Благодаря Господин е, е, Ахмед Саид, това бяха точно 15 минути преди да пристъпим към дискусите. Е, казваме добре дошъл и на господин Карим Давиш, както и посланника на вашата страна които са наши гости и събеседници днес. С това Пристъпваме към дискусия. 11 колеги са се записали за изказване. 12. Моля ви две минути, за да можем всички да бъдете изслушани и да чуем отговора, отговорите на нашия гост. Започваме с с госпожа Матияш, която ръководи делегацията за приятелство с Египет. Благодаря, господин председател. Поздравления за избори. Няма да говоря дълго. Искам само да поздравя нашите гости за гостуването при нас. Имахме възможност да посетим Египет в края на октомври, началото на ноември миналата година. Бе много официално посещение, много важно посещение, защото това бе първата официална делегация от 6 години от нашия парламент в Египет Казахме си много неща тогава. Искам само да ви кажа добре дошли и да ви уверя, че ще продължим да работим за разширяване нашето сътрудничество и ще имаме възможност утре да поговорим подробно по тези въпроси. Госпожа Габриел, благодаря господин председателю. Поздравление от мене, господин председателю Саид. Благодаря на всичко за, преди всичко за интересното изказване. Аз лично вярвам в парламентарната демокрация и смятам, че нашия постоянен диалог с вас може да допринесем все повече. Очевидно е, че вашата страна е ключов партньор за сигурността и стабилността не само в е, Средиземноморския регион, но и цяла Европа. Два са въпросите, които ме занимават. Първо, мигрантите и беженците, пристигащи в Египет, е, е, повечето от те са от африканските страни. Но искам да попитам какви са отношенията ви с тези страни, какво правите за борба с трафика на мигранти. Поздравления за, нов, за новия закон, който готвите за криминализиране на каналджийството, е, кога ще влезе в сила. И второ, как виждате ролята на Египет в Съюза за Средиземноморието е, и по-конкретно за Либия и е, управлението на границите? Смятате ли, че ще продължите да можете да работите? работите, така че малцинството, ваши граждани, живещи на територията на Либия, могат да допринесат за разрешаване въпроса. Господин Фройнт, благодаря, господин председателю. Благодаря и на нашите гости нашия гост, мога само да изразя пълно съгласие с едно от нещата, казани от вас, когато говорихте за израело-палестинския конфликт като основа на всички конфликти. Можем ли, успеем ли да разрешим този конфликт? Много голяма част от Близкия изток ще се умиротвори в много по-голяма степен, отколкото до сега. Не губя надежда, че Европейския съюз ще се вслуша в молбата ви и ще се ангажира по-сериозно в бъдеще, за да бъде не само най-крупния платец в тази, този регион, но и най-важната, важният фактор, най-важният игра, играч. А по повод нови американски президент, че още на третия ден той проведе, от си длъжност той проведе разговори с вашия президент. Не зная запознат ли сте с съдържанието от този разговор, но искам да попитам какво очаквате от новия американски президент. Както по отношение на Египет, така и целият близък изход. Джефри Ван Орден. Благодаря, господин председателю. Поздравявам ви и аз за избора ви. Доктор Саид, радваме се да бъдете сред нас отчитаме приноса ви за ролята на Египет като най-демократичната арабска страна и като геостратегически фактор за региона. Всички ние искаме стабилност, сигурност и просперитет за Египет. Е, приветстваме и ние усилията на президента Сиси по стореното до сега. Е, по повод арабско-израелския конфликт е, той остава от много голямо значение, но нека не си умиваме ръцете с него е, и да не се отказваме от борбата с тероризма в арабските страни. Това е тема на отделен дебат, да не го забравяме. Имам два въпроса. Първо, Доколко смятате, че тероризмът зависи от външни източници на радикализация, финансиране, снабдяване с оръжие? Или е по-скоро, така да се каже, национален въпрос на Египет? И второ, какво мислите за връщането на Русия в региона с ангажиментите в Сирия и Либия? И смятате ли, че по-скоро САЩ и Европейския съюз трябва да подпомогнат постигането на стабилизация в региона. Благодаря, Джефри. Иво Вайгл има думата. Благодаря, господин председателю. Приветствам ви за изказването, господин председател. Това не беше формална реч, тя беше много конкретна. Благодаря ви също така за похвалите и вярата, че нашето партньорство с Европейския съюз, вашето партньорство с Европейския съюз може да бъде взаимно изгодно и да допринесе за мир и стабилност във вашия регион. Конкретен въпрос относно контактите, които се предполага ние да имаме с ивицата газа. Искам да попитам какво е по настоящем положението с, хората, преминаващи границата. единствено през Рафа ли могат да минават всички и а, това ли е единствената възможност въобще за контакти там? И още нещо. Ние, разбира се, следим е, е, и гледаме на Египет като на демократ демократична страна в региона. Държим вашата демокрация да се развива. Така че, моля, проявете разбиране към опозицията и активните и взаимно изгодни контакти за правителството с гражданското общество. Разбира се, аз поделям вашето мнение и вашите чувства, е, като слушате речта на държавния секретар Кери. Е, дано тя е носител на надежда. Иншалах. Благодаря, казва председателят, господин Бурмита. Госпожа Бурмида. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на господин Ахмед Саид. Добре дошли отново в парламента. Много добре си спомням през март миналата година. Говорихме с вас правата на човека и парламентарната резолюция по този въпрос. И ще, затова искам да ви върна към въпроси, които обсъждахме тогава. М- ясно е, че има случай на мъчение в Египет и парламента търси възможност за подобряване на законодателството относно мъченията както и за изчезването на хора, защото настоящото египетско законодателство не отговаря на международните стандарти. Дори Египетската комисия, национална комисия по човешките права отбелязва необходимостта от подобряване на нещата. Темата за мъченията и изчезването на хора трябва да се промени. Реформирате ли тези, е, този закон? И още нещо. Минала, цялата минала година имаше редица случаи на нарушаване на човешките права и посегателства срещу правозащитници и гражданското общество. Бихме дори говорили за удар срещу е, гражданското общество, включително жени активисти. Активистки има ли е, шансове да прокарате парламентарен закон за НПО по този въпрос? И е, арестите, разследванията, замразяване на банковите активи и други случай на лошо отношение на, към правозащитници и активисти а, са факт. А, можем ли да очакваме промяна на нещата? Имам и още въпроси, но се надявам след обед да можем да поговорим. Благодаря. Господин Шафхаузер. Благодаря, господин председател. Няма да надхвърля времето си. Първо, благодаря, господин председателю, Саид за на изнесената реч, реч. Споделям казаното от колегата Вайгъл. Това е една убедителна реч и едновременно с това тя е важният елемент на правовата власт, но едновременно с това силна власт, защото трябва да се борите с е, е, ислямистите и да отстоявате правата на младсинствата. Да, можем да кажем, че понякога има проблеми с правата на човека, но ние, европейците, би трябвало да си зададем въпроса за преди да тръгнем към Сирия, към Либия и да не забравяме също така и нашата собствена интервенция в Ирак. Имам въпрос към вас. Не смятате ли, че има прекрасна възможност с новия американски президент Тръмп да се създаде този алианс за сигурност и развитие между Русия и САЩ и по-специално в Северна Африка? която е регион на нестабилност, като едновременно с това се борим с тероризма, но с помощта на президентската администрация да се въведе един план Маршал, необходим на Африка. Както вие сам казахте, е, тероризма вирее в почвата на бедността и неравнопоставеното третиране. Благодаря, казва председателя. Още шест шестима е, са записали за изказване. Господин Милан Мон. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Ахмед Саид за това, че ни отдели време. За мен в арабският свят Египет играе ключова роля. Играе такава роля в целия регион. Говорихте за сложната обстановка в региона. Ще кажете ли нещо? Какви са очакванията на Египет към процеса от Астана и развитието в Либия? Миналата седмица имаше посещение в Кайро което дълбоко ни тревожи, особено нас, испанците. Ние също сме средиземноморска страна. Какви са и очакванията на Египет по отношение на Съюза за Средиземноморието? Вчера имаше заседание в Барселона. Сега ситуацията през последните два месеца, отпускането на кредит от Международния валутен фонд, толкова е важен за Египет, както и законодателната промяна, която въвежда по-строги санкции за сексуални посегателства, което много ме радва, защото до сега тези неща бяха почти безнаказани. И още нещо, туризмът в Египет, това е много важен сектор. Възстановява ли се, започва ли да се възстановява? Това е много важен а, е, отрасъл за Египет. И а, е, още нещо, а, е, Азис е разговарял с а, новия американски президент. Как гледате на това? стои въпросът за преместването на а, Американското посолство от Иерусалим в Телавив. Грация, президенте. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Ахмед Саид, че намери време да се види с нас тази сутрин. Знам, че страната му Египет изпитва обективни затруднения, не само економически, а и свързани с тероризма, нещо, което е много тревожно за цяла Европа е важно Египет да е стабилен, което пък е важно за целия регион и съм убеден, че Европа трябва да даде своят принос за тази стабилност. Но разбира се, че в името на стабилността не бива да се жертват човешки права, а в това отношение проблеми колкото искате във вашата страна е необходима промяна на курса, поне това е моето впечатление. Вашето присъствие, което е много важно за нас, показва, че има такава вероятност. Утре се навършва една година от убийството на един бизнесмен във вашата страна и до сега то не е изяснено. Има доста съпротива срещу търсенето на истината, а то е необходимо, за да се нормализират отношенията с Египет. Бих искал да чуя ясен отговор от вас. Господин Юрек има думата. Dziękuję bardzo i dziękuję za obecność pana przewodniczącego w naszym. Bardzo ważne dla nas informacje. Много ви благодаря, че дойдохте, защото ни казахте много интересни неща. Искам да изтъкна три от тях. Първо, обстановката в Синай. А, ние сме дълбоко загрижени от обстановката там, както и за тероризма, и стационираните там военни. Бих искал да чуя мнението ви във връзка с сигурността в този регион, този малък регион, така да се каже. Втори въпрос. Разбира се, че е важно да се постигне мир между Израел и Палестина, но една от големите пречки за такъв един а, мир с правителствата там. Какво е вашето мнение по отношение на спазването на човешките права в Газа и възможностите за някаква промяна? Много е трудно да говорим за някакви демократични промени или поне перспектива за такива в ивицата с газа, но може би вие имате допълнителна информация. И на трето място мирът в Сирия. Как гледате на възможностите да се прекрати тази катастрофална война? Благодаря. Господин Петърле. Благодаря, господин председател. Не искам да, да радвам се да видя двама новоизбрани председатели в действие. На добър час и на двама ви. Господин Сид, впечатлен съм от казаното от вас. Вие пределно ясно заявихте, че няма място за смесване на религия и политика. Можем да ги разделим институционално, но не можем да попречим на гражданите да вярват едно или друго. И тук искам да попитам. дали европейската идея за разделяне на църквата и държавата, на религията и държавата може да бъде полезен, приложим в Египет и какво мислите за сътрудничество между двата апартамента? Госпожа Шлайер. Благодаря, господин председател. Господин Сейд, с много голям интерес ви изслушах. Обаче, е, утре наистина се навършва една година от изчезването на нашия съгражданин в Египет, както каза колегата. А всъщност в отношенията между две страни са необходими доверие и честност. Искам да ви попитам как така вече цяла година настояваме да научим истината и не я научаваме. Тук в тази зала наши гости бяха родителите на Джулио, които продължават да търсят истината и те не са сами. Има хиляди активисти, които изискват същото. Искаме да знаем истината. Защо трябваше да загине Джулио? Кой премълча девете дни мъчения, на които беше подложен? и защо беше убит. Защото без а, истината и без доверие не може да има приятелски отношения между Европейския съюз и Египет. Грация. И последния е, и за изказващ господин Бухнер. Благодаря, господин Саид, че а, дойдохте да разговаряте с нас. Благодаря и за изявлението, което беше много интересно. Вие подчертахте, че отношенията между Египет и Европейския съюз подлежат на интензивиране, че желаете да бъдат по-интензивни. Това е много важно. Египет е нужен на Европейския съюз и Европейския съюз е нужен на Египет. Само, че в момента има проблеми. Знаете, че в в споразуменията ни за свободна търговия винаги е предвидена клауза за спазване на човешките права. Ето тук започват проблемите. Например, християните в Египет имат не само в храмовете проблеми, а и в Централен Египет и Северен Египет. Освен това, има достатъчно случаи, в които а, обвиняеми и осъдени след това не са получили възможност да се изкажат в процеса. Не казвайте, че няма екзекуции. Помня шесте екзекуции на хора, които бяха осъдени за престъпления, които нямаше как да са извършили, защото по същото време са били в затвора. Припомням и за бомбардирането на села в Северен Синай. Така че искам да ви помоля настойчиво, нека изясним обстановката, нека създадем по-добри условия, защото, както казах в началото, ние се нуждаем един от друг, но това може да стане само ако се зачитат човешките права в Египет. Благодаря, уважаеми колега. И така, доктор Саити Имате 14 минути. И за всичките тези въпроси. Да, защото трябва да приключим точно в 12.30 може би да не отговарям на всички въпроси конкретно. Е, председателят можете да отговорите по свой избор. Така или иначе, 14 минути и чакаме с нетърпение да чуем вашето мнение. Заповядайте. Благодаря отново. Много съм впечатлен от познанията и загрежеността ви за Египет, което не ме изненадва. Всъщност аз представлявам и коми, Комисията за външни отношения. В, за съжаление не можах да доведа с мен и председател на Комисията за човешки права. Той най-компетентно би ви отговорил. Надявам се, ще ме разберете, че не мога да отговоря конкретно на всички въпроси. Нека да говоря по-широко за господин Реджини и неговия случай за отношенията с Египет, незаконната иммиграция и човешките права, въобще каквото успея за 14 минути. Преди всичко благодаря за въпросите за човешките права. Наистина е много трудно да отговоря на конкретни въпроси по конкретни събития. Когато казах в речта си, че искам да поставя нашето отношение в перспектива, исках да кажа, че е много важно за мен да предам разбиранията и чувствата чувствата на египетския народ спрямо събитията. Мисля, че сме извървели дълъг път. Сега говорим за неща, които само преди 10 години бяха невъзможна тема. Звучаха като невъзможна мечта. Днес говорим за правата на жените в Египет, за равното третиране, правото на наследяване, нея. И свободата на мненията, всичко това сме отбелязали голям напредък. И аз мисля, много неща има, по много неща има какво да се желая, но аз заявих ясно, ние не сме съвършени, ние не, ние не, не представляваме е, египетското правителство. Разберете, аз съм делегат от Кайро и се опитвам да се боря с, да отстоявам нашите виждания пред правителството. Разберете, това е страна, която 4-5 години не е имала правителство, нещата са много хаотични, така че не, нещата не стават тук. Нямахме и парламент, както ми подсказват. Така че опитвам се да кажа, да, стараем се да променим и това иска време. Така че за да постигнем, да изпълним всичко, е, ще мине време. Говори се за свобода на мнението аз съм тук, за да ви кажа, че ние сме единствената държава в Близкия изход, като с пълна свобода на интернет и социалните медии. А, ако някой в а, даден вестник не е добре прият, а, то написаното от него тръгва по интернет, защото всички протоколи за интернет са свободни, отворени в Египет. За вас това е нещо съвсем нормално правилно, но идете в Турция, идете в Либия, в Аливан, идете в други държави, ще се натъкнете на много затворни протоколи. На базата на всички проучвания ще видите, че Египет с близо 100 е, милиона жители, най-голямата държава в Близкия изток, притежава всички тези свободи. Това е свобода за младостта, младеща. Не казвам, че сме съвършени, не казвам, че няма какво да се желае и да се промени, но едновременно с това нека да сме наясно за какво говорим и да разберем, че а, ако разгледате условията в затворите, много европейски делегации искаха да ги посетят дойде и пар... председателя на е, Ирландския парламент преди две седмици. Има един млад ирландец, който беше в затвора. И след като го посети, той каза, че е, нещата са много е, добре поставени, срещна се и с ръководство на затвора и така нататък. Е, що се отнася до човешките права? Разбирам, че говорите за човешките права навсякъде. Слушайте се и в гласа на египтяните. Ние може да не сме най-богатите в залива, но ние имаме богата култура за какви човешки човешки права говорим в Ирак или в Сирия или в а, а, войната в Сирия, която вилне е там в момента. Хайде да поговорим за бившия президент. Е, е, е че, който говореше против оръжията за масово унищожение, но без да каже дума, съсипа живота на милиони иракчани. Съжалявам, че го казва, но това е важно, за да поставим нещата в перспектива, да видим на къде вървим. Не, не защитавам Египет на 100%. Стана дума за изчезванията на хора. Идва, през април миналата година бях в Страсбург, е, е, първо Страсбург, след това тук, и говорихме по този въпрос. И, и аз е, и, имах данни за 1200 души някои от които са незаконни мигранти, защото е, някои хора просто се давят в морето по прословутите кораби. Е, разберете ме правилно, не, ме, не се опитвам да извинявам. Аз също дължа отчетност на моите съграждани. За мен е по-важно да застана пред тях, от, дори отколкото пред международната общност. Но но може би все пак тези цифри са преувеличени. Не се измъквам с извинения, поставям нещата във верните рамки. Работим много. А, ние сме изправени пред заплаха от Либия с е, хиляда километра държавна граница. Знаете какво е положението с ИДИЛ. Ние с, е, всичко това се развива на километри от нашата граница. Имаме проблеми с Южен Судан, с Саудитска Арабия, Йемен, Хамас, е, Реза. А Хамас е само друга модификация на ислямските братя, говорихме и за изра... арабско-израелския конфликт. Е, какво очаквате от една страна в това положение с економически е, проблеми? Тук ме попитахте за туризма а, ние сме страната с две трети от световните културни паметници, прекрасни културни и природни дадености. 11 милиона а, е, тур, туристи идваха при нас през януари 2011 година, сега са 3, милиона. 35% от египетското население живее от туризма. Нашата економика живее от туризма, а туризъм няма. Така че да, ние искаме да възстановим туризма. Ние, впрочем, Египет не е сигурна страна в сравнение с други другите. Водят се е, много битки, е, които трябва да, да, да се преборим. Да, имаме слабости, но работим. Работим и в парламента. Трудим се много, за да поставим под е, е, натиск правителството. Сега за господин Реджини. Е, е, е, цялата история, прощайте, е много странна. От, ние тогава имахме много сериозни отношения с Европейския съюз. От времето на отношенията ни с САЩ, по времето на Брус влушиха. 2004 година е последната година на посещение на египетски президент в САЩ. Да, бъда честен. Храним оптимизъм за господин Тръмп. И то не на базата на сериозни анализи, а поради факта, че нямаме какво да губим. Ударихме дъното в нашите отношения с САЩ е, ние сме заставнили пред президент, който е, се бореше с старите институти, институции до сега. Никога не съм виждал безредици в е, САЩ. Е, в, е, странни неща се случват в САЩ. Но да, вчера имаше телефонен разговор между двамата президенти, нашия и американския. Не знам подробности но мисля, че бе отправена покана за посещение, което е много важно. Обсъден е въпроса с терор, борбата с тероризма. Е, в встъпителната си реч господин е, Тръмп говореше, че трябва да преборим радикалния ислямизъм, без да каже как. Така че има много въпросителни, свързани с е, неговото отношение към нашия регион. И едновременно с това американския посланник в Египет се е снишил много, не, не общува с никой никого. Срещала съм се с всички посланци в Египет, освен с американския посланник, така че за него нищо не мога да кажа. Той се е потопил под повърхността. Едновременно с това въпросите за Либия, за Сирия ще зависят до голяма степен от САЩ. От 1991 година първата е, война в залива. Америка прави каквото се иска. Сега има обаче нов играч на сцената руснаците и от тогава отношенията ни с Русия бяха прекъснати. Не зная дали ще има подобрение, не зная дали отношенията между Сиси, Путин и Тръмп при цялото ми уважение към господин Путин ще се развият добре, но се надяваме да на достойно място на международната арена. Подчертавам, за държава с Египет с сериозни економически проблеми, с опит за промяна на културата, на дневния ред, на борба с тероризма, да лекуваме не симптомите, а причината за заболяването. Опитваме да променяме религиозния дискурс. не, не ни е лесно. Аз може би не съм, как да кажа, добър рекламист, за да рекламирам добре е, това, което става в Египет. Но за това ще кажа, елате, посетете ни, чуйте, вижте. Сигурно имаме слабости, сигурно парламента се заляга да разреши въпроса. Надпритискаме премиера. Апропо парламента, миналата година трябваше да работи с правителство, което 4 години нищо не направи. Е, до сега никога не са заставали пред парламент и е, министър-председателя при... изпадна в шок, когато парламента започна да го, да го пита. Имаме освен това огромна инфлация, за всичко има двойни цени. Опитваме се да привлечем чуждестранни инвестиции, да въведем нови инвестиции, да привлечем чуждестранни инвеститори, пък и национални инвеститори да упражним натиск върху банковия сектор, да преустанови своята кредитна политика само да работи само с големите, за да започне да обслужва малки и средни предприятия, за да създаде повече предприемачески дух в Египет. За случая Реджини, това е един от големите шокове за мен и ми е много тъжно да обсъждам този въпрос. Е, италиански мои приятели тук в залата, ако идете в Египет, ако посетите Египет, и спрете такси да отидете до който и да е хотел и попитате името е, и попитайте е, шофьорите, дали знаят господин Реджини, отговорът ще е да. Всички говорят за това. Всеки знае изуст този случай. Всеки знае името на господин Реджини. Това е катастрофич, катастрофална история, позната в цял Египет. Но не се опитвам да печеля съчувствие. Искам да обърна внимание, че е, египетския народ отдава на това огромно значение, повече от правителството. Е, народа, ако се вгледате в медиите и прочетете всичко написано за Реджини, е, ще разберете, че народа взема това при сърце. Последното, което аз чух за господин Реджини в парламента, беше, че е имало среща между главните прокурори на двете страни. И италианското правителство или може би главният прокурор е казал, че са удовлетворени от напредъка по случая. Повече не мога да кажа. Зная, че е, сега е годишнина от смъртта му. Мога само да изразя съжаление за случаето се. Ние няма да прекратим усилията, докато истината не се разкрие. Знае, че времето ми изтече и се съобразявам с това, затова ще спра до тук. Доктор Саид, благодаря ви безкрайно за това, че отговорихте на толкова много въпроси, както и за личните ви коментари. Най-сетне, господин госпожи и господа, искам да кажа, че доктор Саид не само е известен египетски бизнесмен в сферата на информационните технологии, но и водеща политическа фигура в страната. Аз обаче бях изненадан да прочета е, е и това, че е, в по-младите си години сте е, били и много добър пловец като през 1984 година в Лос-Анджелес сте представлявали Египет в плувните дисциплини. Много впечатляваща е вашата кариера. Благодаря ви още веднъж. пожелавам пълен успех на вашата страна, която има такова възлово значение за стабилността в региона. Уважаеми колеги, още веднъж благодаря на гостите ни от Египет. Ще продължим заседанието в 3 часа след обед като ще разговаряме с министъра от Малта, господин Джордж Вела.